Très bien. Si vous voulez bien, euh, je vous... И така предлагам да си седнете по местата, за да можем да започнем работа тази сутрин. И както вчера съобщи нашия председател, той няма да бъде тук тази сутрин, тъй като ще бъде в Люксембург за да участва работа на съвета, който ще вземе много важни решения за нашия сектор, ще бъде тук пак след обед. И той ме помоли да го замествам като съм заседанието тази сутрин. И затова предлагам да продължим с това, което започнахме вчера след обед, като продължим с представяне на изследване за сравнение на доходите на земеделските стопани в Европейския съюз, така както е предвидено в програмата. Става дума за сравняване на доходите на земеделците в страните членки на Европейския съюз. Знаете, че на целта, една от целите на нашата обща селско-стопанска политика е да осигурим справедливи доходи на земеделските стопани с увеличаване на отделните фермери, които работят в сектора. Интересно би било да чуем доколко тази цел е изпълнена и доколко тя става наш приоритет. По този начин ще видим как са еволюирали доходите на земеделските стопани и динамиката на тяхното развитие в отделните страни членки. Като ще се запознаем с четири препоръки, за да може да се повишат доходите на земеделските стопани. Добре дошли на представителите на комисията, двамата автори на изследването, господин, а, а, господин а, а, Бакли Хил и Дайлан Брадли. А, Дилан Брадли. А, които ще ви представят след малко своята работа. След като те представят изследването, ще дам думата на представителите на Генерална дирекция Агри. И след това, както обикновено, ще проведем дебат, в който ще очакват членовете на нашата комисия. И сега, без повече забавяне, ви давам думата. Е, ще изслушаме вашето представяне и след това ще пристъпим към дебата така както го обявих. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм Баркли Хил, стар труженик на полето на селско-стопанската економика. И работим в, работя в момента в Агра CAS Consulting ще ви представим една тема. Темата е много по-дълга, отколкото може да се изчерпи в едно заседание, но за това ще ви представя само някои от ключовите пунктове и след това ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Структурата на презентацията, както виждате на този слайд, първо едно кратко въведение, след това накратко ще се спра на източниците на информация и методологиите. Нещо, което може би може да сметнете за излишно, но много важно е да уточним някои от основните принципи на методологиите за измерване на доходите, а също така и източниците на информация на която се опират тези методологии. След това ще се спра на преглед на развитието на доходите в селското стопанство. Тук особено интересно е как общите тенденции, които се наблюдават, фактически се отразяват в общото развитие на Европейския съюз. Знаем, че селското стопанство търпи натиск за намаляване на цените, особено през послед, в последно време. През последните векове, ако щете, има значи, тенденция за намаляване на доходите на фермерите и намалява се и техния брой, така че съответно се задържат на определено ниво техните доходи. Друга основна черта на доходите в земеделието това е как те се развиват от година на година. Фемелите знаят какво ги чака и затова предприемат съответни стъпки, например на заобразяване на работата си, за да противостоят на тези тенденции. И друга характеристика е голямото разнообразие на земеделските стопанства по тип и по размер – всичко това се отразява в статистиката на Европейския съюз. другия раздел се спира на причините за неодавнашните промени в европейското земеделие. На какво се дължат тези промени? В петият раздел се спира на разликите между страните членки. И а, какво е мястото на отделните страни членки? А, една спрямо друга може би някой ще каже, че тази тема трябва да се разгледа по-рано, но тя е тук на пето място и накрая правим препоръки по отношение на статистиката и на политиката по отношение на доходите. Проучването е озаглавено сравнение на доходите на земеделските стопани. Но за какво сравнение става дума? И тук е много важно да знаем а, на какво трябва да се спрем най-напред и какви са главните цели а, на ОСП, а, за да може да се види какво става в общността на земеделските стопани. Ако сте попадали на някои мои работи за Евростат и за други организации през последните 30 години, вероятно ще знаете, че аз се интересувам особено от целта за осигуряване на справедлив, е, приличен е, стандарт на живот е, за фермерите и как може това да бъде постигнато. Това предполага, разбира се, да се обърне специално внимание на доходите на домакинствата. Този показател не е дефиниран от европейските институции. Какво е приличен жизнен стандарт в контекста на селското стопанство? Нито пък имаме дефиниция за това какво представлява земеделска общност. Дали тя се състои от домакинства, така както е в други общности, но дали тук трябва да се включат всички домакинства, които имат, които имат някаква земя или се занимават с земеделие, или само тези, които разчитат за дохода си от земеделие, доходите си от земеделието. Тази дефиниция е много важна. За да може нивото на доходите, което ще установим, да отразява, да отразява това, което те могат да постигнат с времето и разпределението на доходите. Интересно е също така да сравним доходите на стопани с стопанства с различни размери, с различен вид дейност и в различните страни членки и региони на Съюза. И тук не става дума само за нивото на доходите, макар и то да е важно в контекста на жизнения стандарт. Но важно е също така на къде върви промяната. Доколко стабилни са доходите и как се разпределят те. Как, например, може да се обясни това, че ако погледнем доходите от земеделския труд, установяваме, че има е, едно а, а, значително мълцинство, което има минимални доходи и се чудим как те оцеляват. Обяснението е, че имат и други източници на доходи. А, и а, значи жизнеспособността на тези стопанства и техните способност да инвестират, значи се определя не само това, което, което виждаме като доход от тяхната селско-стопанска дейност. Сега трябва да се спрем на някои счетоводни практики как отчитаме доходите <clears throat> в селското стопанство. Европейската система ни предлага два начина за измерване на дохода. Доходите могат да се измерват като доход дейност, примерно селско-стопанско производство. Друг, друга възможност е да анализираме доходи, генерирани от определени институционни звена. Главно такова звено, това е семейната ферма. Но разбира се, има ферми, които са собственост на търговски дружества или на други субекти. Значи трябва да разглеждаме може да се разбира с две различни страни. Двата подхода могат да бъдат съвместени и интегрирани и диаграмата, която виждате сега, показва именно това. Сивата зона се отнася до доходи от земеделска дейност, значи, това е предприемаческите доходи, които се генерират от тази дейност и се виждат а, а, доходите на трите а, вида звена семейни ферми, корпорации и други. И в долния край на диаграмата виждате бели полета. Това са дейности, в които участват домакинствата и отделните фермери, наред с земеделската си дейност. Ако погледнем първо сектора на домакинствата, ще видим в левия му край, че има някои земеделски домакинства, които не упражняват друга дейност. В момента целият им доход е от земеделска дейност. В десния край е, виждаме все по-голям брой домакинства, е, за които други източници на доход са все по-важни и най-накрая това са домакинства, които получават повече доходи от други дейности, а не от земеделска такава. На този слайд се спираме на някои методологични въпроси в измерването на доходите на домакинствата, заети в селското стопанство. Това е система е разработена от ФАО и Евростат. Най-главният главният метод за измерване на доходите, това е разполагаемият доход, на домакинство и на потребител, т.е. след като са приспаднати всички разходи е, за производството. Значи тук е, се включват приходи от всички източници, от пенсии, собственост и разбира се и от селско-стопанска дейност. Както вече споменах, е, тази, тази методология има предвид различни дефиниции за сел, домакинство, заето в селското стопанство. А, значи от една страна имаме домакинства, чието главен доход идва от земеделието и в по-широкият смисъл другата дефиниция, която вече обясних. Въпреки, че това е привлекателен начин за измерване на доходите на фермерите, поне аз така смятам, в момента няма в Европейския съюз работеща статистическа система, която да ни предлага информация за приходите на земеделските стопани, за домакинствата заети в земеделие. И е, мисля, че това е голяма празнота в информацията, която в момента е, е на разположение. Каква информация можем да получим от отделните страни членки? Тази информация е разпокъсана и непълна. Защо не разполагаме с прилична информация за тези социопрофесионални групи, е, на други социопрофесионални групи и за домакинствата заети в земеделието? Различни обяснения може да има на този факт. Най-напред липсва търсене, политическо търсене за подобна информация. Защо? Защото поне в миналото някои политици се смятали, допускали, че фермерите зависят за доходите си главно от земеделската си дейност. Ако подобни политици установяват, че някои фермери имат доходи по-високи от средното за обществото, те биха смятали този, смятали този, смятали този факт за политически неудобен. И още нещо. Системата, създадена през 1930-2040, където се корени сегашната система, тя не разглежда кизва, разглежда доходите от земеделската дейност, без да взима предвид домакинствата като единици. И когато нещо е на лице, съществува тенденция, независимо колко съвършена е системата, то да бъде използвано. Тоест, липсват и наред с това и оперативни изисквания. Няма механизъм, по който да действаме, да знаем какви са, а, а, примерно, и кои са домакинствата за заети в земеделието, нито пък, който да отчита поведението на онези, които използват тази система. Тоест, когато има на лице нещо подобно, хората решават да го използват. Друг фактор е, са интересите на бюрокрацията. Министрите на земеделието много често са министри на, а не за земеделието. И те а, не, отделят внимание на а, всичко, което е извън техните преки интереси. И наред с това имаме и един проблем с източниците на информация. В много страни членки а, Просто не се събира подобна информация, било в всичките е, проучвания на фермите, било в системите на данъчно облагане. В много страни е, земеделските стопанства не се облагат с данък е, възоснова на техния доход. Тоест, няма стимул за тях да водат точно счетоводство. И сега, ако преминем от методологията, която съществува, но направо не се прилага, към доходи, реалните доходи на земеделски стопанства, се установим, че тук данните са така много по-пълни. Имаме две системи за измерване на приходите, доходите от земеделска дейност. Значи първо, економическите сметки за земеделското стопанство, за земеделските статистическите отчети, които Евростат съставя. Това е подход отгоре надолу. Изчислява се значи, приходите за целия сектор. Ако искате да знаете примерно какъв е дохода, измервате площа, какви ще бъдат добивите, каква е цената и сега като умножите едното на другото, получавате сумата и така Евростат създава предварителни оценки още преди края на годината за сумарните приходи на селското стопанство, но това са така общи цифри, не може да се каже какво се пада на отделните видове и отделни размери стопанства. Другия подход е това е системата FADM, мрежата от счетоводни отчети на, фармите, на фермите, но там се взима предвид само приходите от земеделска дейност, не приходите на домакинствата като такива. Тая система обаче ви дава възможност да установите какво е положението в стопанства с различен размер и от различен тип. И, а това е информацията, на която главно се опирам. Но, а, но в а, страните съществуват прагове, под които не се включват данните. Става дума за много малки стопанства и тези прагове са различни в различните страни, което създава проблеми при тълкуването на резултатите. Информацията се подава от националните е, служби е, за е, данни за селските стопани и обикновено тази информация е достаряла вече с две години, когато я получаваме. Фадам е главният източник за, за данни, за източник на информация, на който се опират нашите изследвания, нашите резултати. И И а, значи, главният ни показател е доходът на а, домакинството, което се занимава с селско стопанство. Значи, като са приспаднати всички разходи, торове, земя, найем, инвестиции, лихви, надници и така нататък, това, което остава е чистият приход. Това е наш главен показател. Но преди да мина нататък, бих искал да кажа нещичко за резултатите от различни източници е, е, за положението на семейните е, стопанства. Тази информация е непълна, фрагментарна и въпреки това тя показва, че много често има и други източници на доходи, дори при големите стопанства. Така че не трябва да се приема, щом едно стопанство е голямо, целият му а, а, доход идва от земеделска дейност, от стопанска дейност. Значи, това, което е едно домакинство получава от земеделска си дейност, не е надежден показател, по който може да съдим за неговите доходи. И също така, общо взето, тези други източници на доходи са по-стабилни от доходите от земеделска стопност. Значи средният разполагаем доход в повечето страни членки е сравним с доходите на други членове на обществото. Разбира се, биват и различни е, тези доходи, защото в някои типично е, доходите са много по-високи от е, националните средни стойности. В Обединеното кралство имаме такива примери, както и в други държави. В Португалия е по-нисък, в Полша също. Разбира се, е, разглеждайки Европейския съюз като цяло, няма доказателства, че като група тези е, домакинства се е, по-бедни, но се случва и това. Ако погледнем информацията по домакинство, не можем да твърдим, а комисията често го казва, че доходите на фермерите са с 40% по-низки. Тези измерения се правят на базата на възвръщаемост в среден а, тип и не, са, не могат да бъдат преведени директно, що се отнася до тези домакинства. Основното тук е, че имаме нужда от по-добра статистика по тази метрика в земеделието. Ще се върна на тази тема по-късно. Продължавам към следващия раздел – общ преглед на развитието на доходите – от замеделска дейност. Използваме резултатите в ФАДН, които сме получили от економически метки в земеделието. Те се движат в същата посока, както тези в ФАДН. Това се споменава в доклада ни. Не бива да забравяме, когато измерваме доходите от земеделска дейност, че това е само част от общите доходи на земеделските стопани. Доходите на семейната ферма са индикатора, който ние предпочитаме, защото там изваждаме изплатени найми, изплатени лихви и заплати. Нестабилни са тези доходи, разбира се, защото земеделската дейност е такава нестабилна дейност. Емпирично погледнато, ако погледнем един период от 3 години, това е периодът, който най-добре показва развитието. Голяма част от резултатите всъщност вземат средна стойност за период от 3 години като своя основа. Интересно е какво се случва с времето, както и сравненията между ферми от различни или с различна големина. И сега ще дам думата на колегата Дилан Брадли, който ще ви покаже нашите заключения, които се основават на резултатите от ФАДАН и от получените доходи от фермерските стопанства. Благодаря. Пак казваме, както и каза Брадли, да внимаваме с онези, които ферми, които имат по 25 евро стандартни стандартно производство. Не всички държави членки са представени в типологията на ФАДН по един и същи начин. Ще разгледаме също така и посоката, вариативността, в, която развива с времето. И така, запазили сме цифрите, за да може лесно а, да се позоваваме на доклада си. Първо, еволюцията на доходите на семейните ферми на единица работна ръка групировки в Европейския съюз от 2004 до 2012 година. Това, което се забелязва тук е, че тенденцията е нагоре за всички видове групи. Европейски съюз от 25, който се превръща в 27, там има малко движение нагоре, тъй като а, са присъединени България и Румъния през 2007 към данните, но ако погледнем компонентните части на Европейски съюз, е с 15, първата линия гори, е, сн 10, това са държавите членки, които влязаха четвърта година, това е червената линия, показват най обща тенденция нагоре с намаляване на доходите от 7 до 9 година. България и Румъния, които са N плюс 2, това е зелената линия, и там виждате, че при тях няма такова намаление на доходите от 7 до 9 година. Също така може да се отбележи тук, че има сближаване между N10 и N2 и S15 е, за периода, чисто процентно погледнато, но абсолютната разлика в доходите за този период си остава същата. This figure shows the annual year-on-year change. Тук виждаме промяната година след година, отново на единица работна ръка. Предишната таблица ви показа промяната от година за година. Виждате как са се променили за същите групи а, държави в Европейския съюз. С изключение на 2008 и 2009 година, голямата част от годишните промени са положителни. Виждате също така, че доходите са се увеличили всяка година в N2, зелената линия, независимо от това, че с различни суми се е случило това. Също така можем да отбележим, че има голяма вариативност в N10 отново от една година до друга сравнение с S10. Когато имаме увеличение на доходите, N10 се увеличават повече, отколкото S15. Е, има и по-голямо намаляване през следващата година 2009, а 2010 година N10 има по-голямо увеличение, отколкото при другите. Защо ви показвам всичко това? идеята е всъщност да каже колко е опасно да се разглежда положението от година до година, тъй като то много варира. Затова използваме в доклада три годишни средни стойности. Много публикации игнорират тази вариативност и се фокусират върху промените всяка година. Силно си спомняте, че 2009 година се говореше много за намаляването на доходите, но сега, ако ги погледнем в 3 годишен период, нещата изглеждат малко по-различно. Is... Тези цифри пък разглеждат е, индикаторите по размер на фермата от 2010 до 2012 осреднени стойности. Два показателя използваме. Добавена нетна стойност е, на земеделска единица труд, както и доходи на семейство е, FNVA, добавената стойност, т.е. е в синьо, а следващото, което са доходи на фермата, е в червено. Тук виждаме, че има много тясна връзка между размера на фермата и доходите. С по-голем, когато имаме по-голям размер на фермата, има, вземаме и предвид стандартната продукция, а та с увеличаване на фермите, виждате, и приходите са по-големи. Също така може да се забележи при по-големите групи има пък и по-голямо разминаване между синята колона, добавената стойност и доходите на фермата. Това е, защото доходите на фермата всъщност отразяват земята и капитала, а не труда толкова. Докато първата част, синьото, всъщност включва труда и за това те са по-различни. Когато има голяма ферма, има повече други работници, а не само семейни членове. This figure shows the same тук пък виждаме същата информация, която обаче е показана по тип ферма. Използваме отново осреднени стойности 2010-2012. Хоризонталната линия показва средни стойности за S27. Първата колона в синьо е добавената стойност, червената са доходи на фермите на тази графика. Също така, тук може да видите, че има голямо разминаване в доходите по видове ферми, също и голями вариации. Сега това не е много ясно тук, но ако погледнем смесените ферми, виждате, че има по-низки доходи. Да речем, когато говорим за ферми, които отглеждат птици, има смесени ферми, разбира се, които имат по-високи доходи от други това са осреднени стойности и е важно а, да се вземе предвид, че вътре в тях има вариации. Има връзка между различните а, моменти тук. Важно е да кажем, че ако погледнем големите а, стълбове, една трета от тях са всъщност най-големите ферми, а смесените са в другата част, една трета от много малки такива. Макар, че гледаме различните типове ферми, виждаме и голямо влияние и на размера на фермата, имайки предвид е, тясната връзка между размера на фермата и вида й. А, тук имаме и по-голямо използване на капитал при големите, особено що се отнася и до труда. Ако погледнем доходите в а, а, другите сектори, виждаме, че там има голямо капитализиране за разлика от смесените. Цифрите тук използват а, средни стойности отново от 10 до 12 година. Те показват индикаторите по възраст за S27 като цяло. Тук можем да отбележим, че сме осреднили възрастта на всички членове на семейството, а не само на основния фермер, защото много често този човек е бащата, който работи с децата си. Ако погледнем само неговата възраст, нещата ще се изкривят според нас. Това, което забелязваме тук, че имаме ниски доходи в крайните случаи, отново тясна връзка с размера. Младите фермери, възрастните фермери имат малки ферми, което всъщност е и в основата на нашите данни тук. Тук пък показваме вариациите, имайки предвид същия период. Отново имаме хоризонтални линии, които показват средната стойност за 27-те държави членки, добавената стойност в първата колона. Вариацията виждате отстрани. Добавената стойност е в синьо, зелената е доход на фермата. Колкото са по-високи стълбовете, толкова са по-голями вариранията или вариациите. Виждате, че в някои случаи има по-голяма вариация, отколкото други. също така виждате, че има най-голяма колебливост при посевите, докато при овощите няма такава. изключително важно е да отбележим, че не всички ферми се развиват по един и същи начин и при някои има по-големи вариации, отколкото при други. Сега ще дам думата отново на Баркли, който от... да ни даде повече информация. Следващата част се занимава с това какво се крие зад промените във времето. Какви са основните двигатели на тези промени? Това може да стане, като разгледаме два начини за измерване на доходите от, на земеделските стопани. Един от начините е такъв да гледаме доходите и имаме различни видове двигатели тук, тъй като имаме доходи не само от земеделска дейност, но, но и от други економически дейности, от пенсии и така нататък. Знаем а, много добре, че поне една трета от а, а, притежателите на фермите имат друга дейност. Ако включим и техните съпрузи и съпруги, над половината от двойките, които се занимават с фермерство, се занимават и с друга економическа дейност. Това е друга дейност извън фермата. 12% от фермите имат и неземеделска дейност в самата ферма. Ще се върнем на тези двигатели на промените на доходите от земеделска дейност, но това, което води до промяна на приходите от неземеделска дейност е следното. Ни, всъщност ние не знаем какво е то, но ние сме убедени, че това, което движи тези неземеделски доходи, са факторите, които по принцип влияят върху економиката и върху доходите. Всякакви видове дейности се съчетават с сервенството. Литературата показва, че с фермерството почти всички други занимания могат да се съчетаят. Ако погледнем развитието на фермерството последните 100 години, точно това виждаме. Не земеделските доходи дават възможност на фермерите да останат земеделски производители. Трудова дейност, професионална дейност, поп-звезди, лекари, пощалени, и защо всякакъв вид дейности и професии могат да се съчетаят с това. Ако погледнем обаче земеделските доходи, ще видим, че основните двигатели на доходите от фермерство са свързани с стоеността на производството и стоеността на средносрочното потребление. И това ще ви покажа след малко. Основният двигател на цената на а, производството са промените в цените на земеделските стоки. И така сега малко по-подробно ще погледнем компонентите на доходите за всяка една ферма. Ако погледнем EU15 е или S15, SN10, SN2 и S27, горе виждате абсолютните стойности на доходите и разходите, разделени от ляво на получени и а, разходвани отдясно. Отдолу виждате същата информация, чисто процентно изразена. Отново от 2010 до 2012 осреднени стойности. Точно това каза и колегата преди малко за значимостта на общото производство. Това е дадено в синьо и средносрочното потребление, което е в зелено. Ако погледнем полученото, ще видите, че то е разбито на субсидии и е, произведено. Произведеното всъщност е най-важният компонент, субсидиите са доста по-дребна част. Ако погледнем втора, втория стълб, ще видим, че разликата между полученото и разходваното е, всъщност е дохода, който показваме в розово горе. Пропорционално погледнато се вижда, че субсидиите, които са направени от а, различните плащания, направени от Европейския съюз, единица за единица площ и така нататък, са по-важни за N10, отколкото за S15 или SN10. Също така трябва да се отбележи, че макар че има големи различия в абсолютните стойности на полученото и разходваното, чисто пропорционално погледнато няма голяма разлика в различните видове разходи по тези групи на държави. Що се отнася до процента, който отива за заплати, за лихви и така нататък, нещата са доста са сравними между групите държави членки, така както сме ви ги представили. Тук Отиваме по-нататък и показваме как се променят средносрочно тези компоненти от 2004 до 2006, като сравняваме това с периода 10-12, пак осреднени стойности. Виждаме, че има промяна в общото производство, в средносрочното потребление, и за това има промяна на доходите. Ако си спомняте първата графика, там се вижда, че приходите от 2007 до 2009 и след това вървят надолу и след това започват да се повишават. Причината за това е разликата между увеличения, увеличеното, увеличеното производство и средносрочното потребление. Освен това, другото, което се забелязва, че N10, виждаме го тук в зелено, отбелязва по-голямо увеличение на субсидии в периода в сравнение с S15, т.е. те са в червено. Така, продължавам още малко. А, виждате как се увеличават субсидиите по групи държави за периода 4-12 година. А, можем да отбележим, че S15 е в зелено, а, разбитата линия е S27, което е 20, S25 преди присъединяването на Румъния и България. В а, по-тъмния цвят са СН2, а най-долу са Румъния и България. Виждате увеличаването на субсидиите в Н10 в този период. Субсидиите в Румъния и България са статични, т.е. нямат промяна и макар, че са се увеличили в С15, това не е толкова забележимо, колкото в СН10. В следващата част, в това сравнение на доходите на фермерите в държавите членки на Европейски съюз, се съсредоточава в разликите между доходите на фермерите в отделните държави членки. Това винаги води до безпокойство, пък и до голям интерес, защо приходите в някои държави са по-високи, отколкото в други. Имаме обща селскостопанска политика и тя не гарантира едни и същи доходи във всички държави членки, или пък, може би, гарантира. Сега ще видим как изглеждат нещата. Ако погледнем статистиката, която взимаме от Фадън, има сравнително високи доходи в някои държави, това са доходи по за единица на лице труд. Сравнението е в период с 3 години, години 10-12. Държавите с висок приход са Белгия, Дания, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия и Обединеното кралство. Държавите с сравнително ниски доходи или приходи sn 10 Какво е основното обяснение? Всъщност обяснението за това изглежда е, на пръв поглед, е, е, разликата в размера на фермите или на стопанствата. Както ще ви покажем по-късно, когато се вземат предвид размерите на стопанствата, разликите между държавите започват да изчезват. Що се отнася до промените е, между началото на периода 2004-2006 до и 2010-2012, можем да кажем, че повечето държави членки отбелязват номинално увеличение на този показател за доходи, а най-голямото увеличение е най-вече сред държавите от групата SN10. Вече е, го споменахме това. Сега, що се отнася до променливостта, можем да кажем, че доходите е, на фермите варират повече, отколкото добавената стойност на единица труд във всеки случай. Всеки от случаите. Това е разбираемо, защото доходите на фермите всъщност се изчисляват, след като вече си изплатил разходите за найем, за лихви, както и платен труд. Те обикновено са стабилни като разходи и непроменливи. Някои държави членки обаче е, отбелязват по-голяма вариативност или променливост, отколкото други. Това се дължи и на видовете е, ферми в отделните държави. На следващата графика, 38 фигура в вашия доклад, е, чисто и просто можете да погледнете различните нива в отделните държави членки, където се забелязват някои държави, които са по-видими от други. Те правят пикови стълбове на тази а, е, таблица. Това са държавите, които споменах по-рано. Ето страните, където тези доходи са е, особено ниски. Това са десете е, страни членки, за които вече говорихме. А може да разгледаме и нещата по региони, защото предишната а, е, графика не показа разликите вътре в страните членки, нещо, което е важно. А, ето тук тази карта показва доходите на фермерите по региони по е, ФАДН. И виждате, че в някои страни има значителни разлики. Особено това, това е очевидно в фермите в Германия. Ако погледнете Гърция, Финландия, Швеция, Полша, там в доходите в цялата страна са сравнително стабилни и обяснението за това е, са различията или липса на подобни големи различия в размерите на фермите. Следващият слайд показва промените в, в доходите а, е, на семействата а, е, за 2004-2006 в сравнение с периода 2010-2012. И какво виждаме тук? Също повечето от големите увеличения са в, в страни, 10-те страни членки, тъй като там а, е, има по-голямо увеличение на субсидиите, достъп до единния пазар, по-високи пазарни цени. От ляво на десно като вървите, първият връх е Дания, след това Естония, Унгария, Литва. А в десният край е, виждаме Полша, Румъния и Словакия, където се наблюдават значителни увеличения за дадения период. Но както казахме и по-рано, поради тези значителни, този значителен ръст на доходите на стопанствата, това не значи, че те догонват тези 15 страни, които са най-напред. И сега, ако погледнем доходите на единица, виждаме подобна тенденция. И въпреки осредняването на доходите за 3 годишен период, за да се елиминират годишните разлики, виждаме, че в Дания и Швеция се виждат нетипични стоености за тези години. Тоест, макар и 3 годишната, средното за 3 години да е по-добър подход, отколкото го разглеждаме година по година, все пак това не е достатъчно надежден показател. А, този диапозитив тук показва две групи е, ферми по раз, според техния размер. А, значи, ако разгледаме тези две групи, които включват данни за всички страни членки, а можем да направим по-надежно сравнение. В горната половина виждаме ферми, а, където имаме доходи между 15 и 20 хиляди е, горе, значи са от 50 до 100 хиляди евро, а долу ферми от 100 хиляди до 500 хиляди е, евро. И ключовото, е, ключовата характеристика е, че тук няма такива големи разлики по страни членки, както може да очакваме. Ако погледнем групата на по-големите ферми, данните за, в долната графика, тук виждаме, че в 6 от 9 е, страни членки, а, е, които са над средното, а това е червената линия, и 4 от 10 е, страни членки в горната графика, където надминават тази средна цифра, също са от 10 N10. Е значи, ако елиминираме действието на размера на стопанствата, ще видим, че значи, доходите са сравними в тези страни. И накрая, съгласно задачата, която бяхме поставили, искахме да формулираме препоръки, които проистичат от направените сравнения и данните, с които разполагаме. Първата препоръка е ясна. Необходима ни е надежна статистика за доходите на земеделските стопанства. Без подобна информация не можем да кажем дали целта за осигуряване на приличен жизнен стандарт на домакинствата в селското стопанство е била постигната. От края на 80-те години до 2002 Евростат се опитваше да направи именно това. А тази работа бе прекратена, тъй като не получи достатъчно подкрепа, така че в последните години, от 2002 насам, различни страни използваха различни методи за генериране на статистическите резултати, което създаваше трудности в тяхното тълкуване. А, а, така, а, например, статистиката за а, семейните, а, по-семейни ферми а, вече не се правеше. И е, подготвихме за Евростат през 2007 година едно проучване на изпълнимостта на изискването е всички страни членки да използват един и същ микроекономически подход за набиране на статистиките и установихме, че това е възможно, но от там нататък нищо не бе направено и мисля, че Европейският парламент трябва да подкрепи инициативата на Евростат за измерване на доходите на домакинствата, заети в земеделското стопанство. Европейската сметна палата също се интересува от този проблем. Много често проблемите с източниците на информация, както вече споменах, съществуват подобни проблеми. В някои страни се набира подобна информация за семейните ферми, други да не се събира. В някои страни има системи, от които могат да се извлекат необходимите данни, но в много страни членки няма подобна статистическа система, да се, тъй, тъй като земеделските стопанства не плащат данъци въз основа на финансовите си отчети, така че не може да се използва подобна информация. Тоест, ако погледнем подкрепата, която получават фермерите за своите изходи, а също и нивото на тяхните инвестиции, се можем да обясним жизнеспособността и устойчивостта на фермите пред лицето на економически и природни бедствия. Втората препоръка е свързана с статистиката по ФАДН. Според нас не се прави достатъчно, за да се помогне на най-малките ферми, когато, като бъдат предупредени предварително за това, което може да им се случи. Значи, малките ферми остават извън полета на това внимание. Едва когато от едно ниво нагоре, един прак нагоре, 25 000 се включват всички ферми вече. Може също така да се каже, че е необходимо да знаем повече за малките стопанства, тъй като те представляват значителна част от земеделската общност, много важни роли играят за това как изглеждат земеделските райони, но това да не ги взима предвид. И Неодавна бе направено е изследване на малките ферми и беше установено, че те са много важни и за, и за пейзажа, и за селско-стопанските практики. Спираме се и на системите за стабилизиране на доходите. На различни етапи бяха правени предложения за преки добавки, които да се изплащат на фермерите за борба с нестабилността. Струва ни се, а, и това, което ние мислим, а, а, не следват само от резултатите, които сме получили, но и от други съображения, по добро е да подготвяме е, фермите, е, така че те да бъдат готови да се справят с нестабилността. Примерно те да бъдат подготвени да могат да използват е, инструменти за оценка на риска. Защото използването на контрациклични плащания изисква голяма информация, информация, която в случая изобщо не съществува. Но, друга препоръка, която се, може да се направи, е, че би било интересно да разгледаме, така да се каже, една мрежа за безопасност, която да е за малките ферми. В САЩ имат подобен пример, където са се запитали колко ще струва, когато когато дадени стопанства има доходи под средното, колко ще струва тези доходи, да им се помогнат тези доходи да достигнат поне средното ниво. И разходите, оказва се, са много по-малки от това, което сега се е, дава за подкрепа на земеделието в САЩ. Защото е, това значи, че много голяма част от субсидиите за големите ферми вече няма да бъдат отпускани и ще отидат тези средства за по-малките и най-малки е, ферми, чието доходи са под средното. Сега подкрепата за малките фарми – може да се покаже, че размера на стопанството има ключово, ключово значение за техните доходи. Ако спогледнем в стратегически аспект, по-добре е да се насърчава растежа на стопанствата, било като площа, било като бизнес – И малките е, ферми могат по този начин да увеличат економическата си е, ефективност, е, като инвестират и в човешки капитал. И последното, което казваме е, че резултатите от нашето проучване показват, че в тези области на селското стопанство, в които изглежда, че стопанствата са преди всичко пазарно ориентирани, а не ориентирани към получаване на субсидии, там като че ли са най-успешните сектори. И затова препоръчваме политика, която увеличава пазарното, насърчава пазарното участие и е необходимо да се окаже допълнителна помощ на, за подобно пазарно участие на стопанствата. Благодаря. Благодаря за представянето на изследването. Сега ще преминем към дебат, но бих искал преди да дам думата за изказвания и въпроси. Да, да. Дам думата на господин Анелдис. Както вече казах, да ви запознае с а, възгледите на а, неговата генерална дирекция. Благодаря. Не е включен микрофона, изглежда на оратора. окей, there we go. Thanks, uh, chairman. Благодаря председателю за тази възможност да коментирам доклада и проучването. Искам да благодаря и на онези, които ни представиха изключително много доказателства от статистически вид. Виждате, че всичко се основава а, на данните, които представя DigiAgri. И така, има един въпрос в цялата тази презентация. Както знаете, доходите на фермерите са в сърцевината на нашата ОСП, но а, приходите на домакинствата не са в сърцевината на тази политика. Защо е така? Сега, Има по-голям интерес, разбира се. Интересуваме се към доходите, от доходите за цялата ферма и цялото семейство. Има начини за измерване на тези доходи. Има много проучвания в държавите членки, но това не е свързано само с някакъв отпор от страна на държавите членки. Свързано е само с факта, че доходите е, са свързани и с данъчното облагане, а данъчното облагане е национална отговорност. Дали учен, който се занимава с земеделска дейност, има по-високи доходи или не, няма пряка връзка с неговата професия дали единия от съпрузите работи в работническо семейство, обаче оказва въздействие върху приходите, но не е пряко свързано с това дали имаме по-голяма безработица. И двамата може да работят. Единият може да работи с по-високи приходи, другия с по-низки за това обаче данъчното облагане и данъчните съображения за момента си остават национална отговорност. Дали обаче се изисква обща политика? Нека да погледнем какви са целите в фермерския сектор. Сълскостопанския сектор е двупроцентов сектор. Това е общия процент в БВП на държава членка. Данните, които са необходими за да преценим економически, идват не само от ФАДН, идват и от Евростат и те покриват по-големи, всъщност целия сектор земеделието и 50 сектор, т.е. сектора, който е по-пряко свързан с земеползването и въздействието върху околната среда, върху действията, свързани с климатичните изменения, които са необходими. И тук имаме информация, но имаме нужда от допълнителна информация. Това е и 100 сектор, сектора, който засяга храната, която потребяваме. И тук вече има големи разлики в цялата верига, има и големи запушвания на системата, не само що се отнася до това как работи тя, но и информацията, която е необходима, за да видим какво всъщност се случва. Също така трябва да вземем предвид факта, че от по голяма гледна точка, т.е. от гледна точка на това как ОСП се е променила през годините и къде е фокуса, има ли нужда да се съсредоточим върху, възможно, върху капацитета си за производство или върху, върху ползването на, а, зем, на земята, но приходите на домакинството не са нашия топ приоритет, що се отнася до тази статистика, а статистиката, която е свързана с баланса, с земеползването, както и растежа. но това е много важно. Работим в свят, където земеделската статистика е под голям натиск, с бюджетни ограничения в целия Европейски съюз. И това е свързано и с това, какви са основните ни приходи и какви са заплахите. Земеползването е пряко свързано с оценката на въздействието и нямаме клима... действия в сферата на климата. И не на последно място, информацията трябва да се изглежда в по-обща сфера. И голямо е многообразието в отделните държави членки. Последната таблица в годишния ни доклад за статистиката ФАДН и може би тази таблица трябва да мина отпред на доклада, показва, че това многообразие е съвсем ясно. Надниците са от 1,7 до 1,8 като начало до 23 евро 14 пъти повече в някои държави, като Дания и Швеция, отколкото е в Румъния и България. А, найема за бива от 20 евро в Латвия и Естония до 640 евро за хектар в Дания. Две от държавите членки, които бяха споменати като държави с най-високи доходи за семейства, са държави членки, които са и най-задлъжнели в Съюза. Така че се занимаваме с изключително сложна ситуация. изключително важно е като това е свързано и с по-общите ни цели. Това е свързано с дохода на фермата, а не дохода на семейството и с териториалния баланс. Oui, merci, pour ces, ces propos, ces Благодаря ви много за тази информация. Сега ви предлагам да преминем към дискусия и давам ви веднага думата, давам думата на господин Ропе по-точно. Благодаря, председателю. Темата е изключително важна. Представенето беше много полезно и интересно. националните институции, европейските институции могат да видят как са работили, като прочета това проучване. В случая говорим за нетни приходи, но нямаше сравнение между нетни и общи приходи. Не нетни, което би иллюстрирало също сектора. Някои други неща също са много важни. 2013 година проведохме едно проучване в Литва и резултатите бяха много интересни. Доходите на селското население бе по, бяха по-низки един път и половина от доходите на хора, е, които живеят в градовете. В а, селските райони безработицата е двойно по-висока, отколкото в градовете заплатите на държавните служители в селските райони и в градовете са горе-долу едни и същи, но фермерите получават много по-малко като доходи. В сравнение с а, други сектори би трябвало също да вземем предвид нетните и общите приходи един фермер, когато получава приходи, трябва да покрие различни свои разходи. След като платят данъците, фирмите могат да използват своите приходи така както смятат, обаче, е, а ние трябва да променим подхода си. Можем да кажем, че ако един фермер е получил 1 милион, неговите разходи обаче са 8-9 хиляди и с какво разполага той? Само с 10 хиляди. Отделните държави членки спекулират с тези цифри. Искам да изпратим сигнал на Европейската комисия, за да се промени това и това трябва да ни вълнува. А, също така искам да задам един въпрос на нашите гости. Това е свързан с цените. Цените в отделните жешанки са много сходни. 15, 20, 30%, но плащанията, имам предвид и националните плащания и тези от държавите членки са много различни. 3-5 пъти са разликите. Голямо ли е въздействието на размера на тези отпускани средства? Още нещо, което не видях във вашия доклад, е свързано с а, а, разходите за производство. Имам предвид банковите кредити, енергийните разходи и трябва да свържем приходите с а, разходите. Иначе ще бъде много трудно въобще да се правят каквито идеи е, сравнение. Благодаря. Благодаря, господин Ропе. Сега мога да кажа, че имам 9 души, които желаят да взема думата, така че много ви моля ограничете вашите изказвания максимум до 2-3 минути. Това е желателно. Давам думата сега на господин Дес. Благодаря, господин председател, и благодаря също много на двамата докладчици за интересните данни, които представиха. Едно е ясно, преди 50 години аз започнах обучението си за земеделски стопанин и мога да кажа, че съм проследил цялото развитие. Много трудно се сравняват приходите в селското стопанство. Ситуацията е много по-различна, за да могат да се правят прости сравнения. Трябва да се има предвид, че приходите са се увеличили, обаче се увеличават и годишните колебания. В Бавария ние имаме много добри приходи, оценката обаче дава много различни резултати. Имам въпрос дали във вашите оценки сте взели предвид квалификацията на ръководителите на тези стопанства. Когато погледна в аграрния сектор в Бавария, големи стопанства с много крави и има все пак разлика в приходите и аз мисля, че това се дължи много на този, който ръководи стопанството. Дължи се много по отношение на приходите и неговата квалификация. Така че искам да попитам какво е въздействието на квалификацията на ръководителя на едно селско стопанство. Също така, вие говорихте за комбинация от приходи. Аз бях една седмица в Южен Тирол. Там има много дребни земеделски стопани. Те са добре е, като цяло, обаче като погледна в статистиката, там е, нещата са осветени в тъмно-зелено. Е, защо? Всеки от е, тези е, селски стопани имат комбинация от приходи. Ако няма там туристи, е, просто много от тези стопанства ще трябва да затворят. И още нещо искам да посоча. Е, Познавате ли така нареченото изследване на Милендорф, направено от австрийски професор в началото на 90-те години? Там е изчислено, че външните услуги, които е, предлагат земеделските стопани за обществото, там е показано, че селските стопани предлагат много повече услуги на обществото, отколкото получават субсидии от него. На това трябва да обърне вниманието на обществеността, защото винаги се твърди, че селското стопанство е за сметка на накоплаците. Не е така. Ако нямаме селско стопанство, мисля, че обществото би пострадало много и смятам, че това следва да се отрази в едно подобно изследване. Благодаря, господин Тарабал. Благодаря, господин председател. Като слушах е, резултатите от изследването, аз имам малко съмнение по отношение на е, академически анализ на цифрите. Наистина много е трудно да се сравнява цифри. Обаче в е, заключенията на господин Нил аз проявявам много голям интерес – Euh, По отношение на а, риска, който се показва там и различните данни. И сега, ако трябва да се запазят приходите на селските стопани и бъдещето на ОСП, разбира се, там промените са много бързи. Аз виждам, че а, а, има промяна в общите суми, които се отпускат на хектари. трябва да се предвиди е, максимална помощ, защото имаме едно контрациклично развитие. Има тежки е, кризи 2012 година, обаче може да видите 2017 е, година как изглеждат нещата и като сравним ще видим, че 2015-2014 това са трудни години. Така че имаме едно контрациклично развитие и не може тук да се генерализира, за да можем да имаме предвидими резултати в средносрочен план. Второ, когато видяхме графиката, по-специално фигури 15 е, и 23, се вижда, че приходите спадат и според мен е, ми се струва важно да отбележим тук контрацикличните метри. Когато говорим за ориентацията на пазара, е, и е, мисля, че тук се твърди, че е, са най-добре тези, които се ориентират към пазара. За кой пазар се говори? Световния пазар или за е, регионалните и локалните пазари? Ще ви дам един пример. В е, пазарната ориентация днес вие говорихте за Дания, където приходите наистина експлодират, но на каква цена? на цена на много силна ерозия на селското население, големи стопанства, които се индустриализират все повече и които са направили огромни инвестиции, които в момента потискат малките датски ферми, които са на борда на, на края на фалита. И е, в е, нашата страна, Белгия, 24% са ориентирани към световния пазар. Това е в южната част на страната. Там се произвежда основно чисто масло, хранителни продукти. Това са продукти с ниска добавена стойност и за разлика само 40%, защото техните продукти имат много по-висока добавена стойност. Те са ориентирани към местните пазари, но и към световните пазари, така че аз искам да питам за кои пазари говорите, за световния пазар или за местните пазари. По-интересни са пазарите, които гарантират по-висока добавена стойност. Искам да задам и последен въпрос, когато говорите за пазарна ориентация, дали вие смятате, че пазара трябва да се остави да прави каквото си иска или пък все пак трябва да има политика на регулация, защото днес е, експлодира производството на мляко с 4% повече в Европа. Нямаме квоти и виждаме, увеличава се световното търсене 1,5-2% годишно, обаче при нас производството се увеличи при нас с 4-5%, обаче е, световните цени спаднаха, така че е, не смятате ли, че тук е, трябва да се въведе отново механизъм за регулиране на производството, за да можем да се адаптираме към исканията, към условията на пазара? Благодаря, господин Тарабела. Давам думата на господин Дантан. Благодаря, господин председател. Аз искам първо да благодаря на изказалите се за интересните резултати от изследванията. Добре е да се направи едно такова сравнение между приходите в селското стопанство съгласно оборота в различните страни. Когато погледнем отделните слайдове, виждаме, че наистина намаляват приходите в селските стопанства в Европа и точно това трябва да се изтъкне, защото когато говорим за е, нуждите на земеделските стопани е, и за помощите, които им се отпускат, мисля, че е, трябва да се е, отправи искане към е, службата по селско стопанство е, във връзка с ОСП и приходите, мога да кажа, че е, тези приходи е, са горе-долу близки до средните приходи на населението. И е интересно, че е, тук се показват и е, средните доходи на жител от населението. Това ни дава възможност да видим каква е разликата между е, стандарта на живот и останалата част е, от населението във всяка от 27-те държави членки. Смятам, че ако това бъде направено, ще се допълни добре изследването. Сега, господин Фациковски. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на авторите на това изследване. Много интересно е изследването, което сте подготвили. В действителност, тук се откриват редица данни и факти, които ни дават възможност да оценим по-добре ситуацията с доходите на земеделските стопани в Европейския съюз. Всички тези данни, които представихте днес, показват, че Разликите в доходите на земеделските стопани са се увеличили драматично между така наречените стари и нови членки на Европейския съюз. Аз е, от 17 години следя развитието в Европейския съюз и имам чувството, че трябва да кажа, че Полша, която от 11 години е в Европейския съюз, е, отбелязва много големи разлики в доходите. Просто има пропаст е, в доходите на земеделските стопани от Западна Европа и Средна и Източна Европа. Това е нещо, това е проблем, който засяга всички страни, също и тези, които се присъединиха по-късно. като погледнете кои са страните с най-низки доходи, това са страните от е, източна Европа, т.е. нови, новоприсъединилите се. И мисля, че е, към това трябва да бъдат насочени политическите приоритети на Европейския съюз. Разликите в развитието между отделните региони и държави трябва да се премахнат, обаче това не става на практика. Опасявам се дори, че разликата в доходите в бъдеще ще нарасне. И, както казах, опасявам се, че тези разлики ще се задълбочат за това е важно да се опитаме да а, адаптираме директните плащания. Не мога да кажа как ще се отрази това върху доходите на земеделските стопани. От години обаче говорим за този проблем. Не става дума само за малки мерки, трябва да бъдат взети много по съобхватни мерки, така че да се премахнат разликите в доходите на земеделските стопани. Това се обяснява не само с структурата на селското стопанство. Не винаги тази структура се отразява върху доходите на селските стопани и наистина не могат нашите доходи на нашите земеделски стопани да се сравняват с тези на колегите им в Западна Европа. В заключение искам да посоча, че е необходимо да се погрижим и за онези държави членки, които са нови членове на Европейския съюз, доходите на селските стопани там да се увеличат, защото те са много под средното за Европейския съюз. Трябва да се направят много неща, за да се промени ситуацията. Смятам, че при следващата финансова прогноза трябва да се обърна особено внимание точно на тези аспекти. Благодаря. Благодаря, госпожа Данциела. Благодаря, председателю. Благодаря ви за представянето и благодаря на двамата оратори. Пред Представянето се опита да очертае доходите на фермерите в Европейския съюз. Две неща мога да добавя към казаното от колегите и трябва да се съглася с казаното от тях. На една от графиките, които ни показахте, се виждаше разделение между, между производството и субсидиите. Казахте, че субсидиите всъщност са много малка част от този стълб в графиката. Има държави, където обаче фермерите зависят от тези субсидии, особено когато имаме фермерства, които се занимават само със собствено изхранване а, или много малки ферми. Има пряка връзка между подкрепата, която се дава на фермерите и техните приходи. Освен това, вие казахте, че еволюцията в Румъния и България не е значителна. Мисля, че субсидиите, които се дават на тези две страни, са много малки и това се отразява и на доходите на стопаните. Още нещо трябва да посоча направихте анализ на доходите, които идват от дейността на фермерите и споменахте, че има определени години с негативни доходи. Вашето обяснение бе факта, че фермерите са имали альтернативни източници на приходи. Предвидили ли сте друго проучване или друг анализ, за ситуацията, в която фермерите нямат други източници на приходи и извличат своите приходи само от земеделие, тъй като има такива държави. Благодаря. Merci. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. За разлика от вас, е, господине, вие произнесохте една много е, дълга реч, е, изпълнена с много бла-бла. Е, говорите за доминация на индустриалните пазари. И е, действителност вие просто напускате семейните стопанства. Аз смятам, че това е скандално. Аз бях изключително шокиран от вашето изказване. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Сандра. Благодаря, господин председател. Позволете ми да изкажа някои съображения. Виждаме много голямо отклонение от действителността по отношение на действителната работа на селските стопани. И второ, аз бих искала да се види какъв е семейният доход и да се направи едно количествено проучване на приноса на отделните семейства е, към е, подкрепа на дейностите в селското стопанство във време на спад на цените. Аз искам а, да се покаже първоначалната цена, да се види какво наистина се заплаща на селските стопани, след това как се разпределят помощите, какъв е техният ефект, защото мисля, че в настоящата ситуация в Галиция, в моя регион, голяма част от е, стопанствата за млекодобив е, имат на цена 18-20 цента за литър и трябва да се направи анализ. Той е абсолютно необходим. Освен това, смятам, че е противоречиво твърдението ви, че трябва да се увеличи големината на стопанствата, като същевременно се запазят и малките стопанства. Колкото повече се концентрира производството върху големи стопанства, толкова повече малки стопанства изчезват. И според мен е, вашите заключения са малко противоречиви. Благодаря. Благодаря на госпожа Сендра. Давам думата на господин Фара. Благодаря, уважаеми колеги. Ние бяхме свидетели на една презентация, е, която е, дава познати резултати, обаче ние не се опитахме да разберем е, как е, може да се увеличи доходите на селските стопани. Наистина има спад на тези доходи, докато е, и при това положение помощите добиват всяко голямо значение. И какъв е изводът? Изводът е, че практиката за, в големите стопанства играе много голяма роля по отношение на доходите на селските стопани. Има се предвид какви са приходите през 2013 година 25 000 евро. За съжаление има твърде малко стопанства, които имат е, много ниски приходи, малко над 10 000 евро и е, тази тенденция се увеличава. Ние наистина виждаме е, какво е положението във Франция. Е, например, говедовътството, свиневътството, е, то намаля два пъти и също така е, днес е, имаме и криза на световния пазар в това отношение. Аз искам да припомня, че е, причините за намаляването на доходите са много прости. Европа трябва да направи хармо... социална и фискална хармонизация. И е, днес е, Например, пшеницата струва 150 евро на тон, което се отразява отново върху доходите. И разбира се, тук има и политически причини, кризата с Русия и също така това, което казахте, господин председател, начина по който а, американците подпомагат техните земеделски стопани и как се прави това в Европа. И аз мисля, че американците са много по-добре от нас, а, много повече осигуряват своите селски стопани и а, Европа е, трябва да е, навакса Европа, трябва да е, помогне на своите селски стопани. Не става дума само за субсидии, а за регулация на разходите. Господин Кузменко, Благодаря, господин председател. Аз ще се спра до някъде наказаното от господин Войчаковски. В това проучване, което беше представено днес, когато сравним доходите на земеделските стопани, на 12-те страни от Европейския съюз с 15-те страни от Европейския съюз, ще видим, че става дума за пропаст. Ние сме много отдалечени от средното равнище, което е показано тук. Когато погледнем разликата, установяваме, че много често като обяснение се посочва големината на стопанствата. Обаче това не е достатъчен аргумент за разликата в доходите, защото някои от новите държави членки също разполагат с големи стопанства. Чехия беше цитирана, но България и Румъния също могат да се посочат тук. Има и там много големи стопанства, поради което аз искам да чуя от вас малко повече пояснения – Кои според вас са причините за тези големи разлики в доходите? Не може това да се обяснява само с големината на стопанствата. И имам втори въпрос. Има различно подпомагане чрез директните плащания. Това не е упрек към вас, а е въпрос към комисията. Вижда се какви са последиците и то много е ясно. Аз мисля, че при финансовата прогноза ще трябва да вземем във всички случаи предвид това обстоятелство. Благодаря. Благодаря, господин Буда. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на нашите гости е, за това, че представиха своето проучване и няколко други думи. Сега, тук откривам един проблем, който се среща и в други проучвания. Спирате до 2012 година. Реалността вече е различна. До миналата година много елементи се променяха, които най-вероятно са променили картината, която ни представихте. Така или иначе, вие говорихте за малките ферми и малките домакинства. Казахте, че при тях риска е, че може да изчезнат. Някои от тях имат други източници на приходи. Да, добре, ако съществуват такива възможности, но Европейската комисия много трябва да внимава тук, тъй като не винаги тези ферми имат възможности да допълват доходите си с друга економическа дейност. Така че Европейската комисия трябва да се опита да направи всичко възможно да запази тези изчезващи ферми. Дали има техническа възможност тези стопанства да се разраснат, защото често чисто физически това не е възможно. От друга страна, подобно на други колеги в източна Европа, и това не го отправям като критика към никого, Та, трябва да кажа, че реалността в Източна Европа е различна и това трябва да се разбере, защото ако не разберем реалността, няма да решим проблема. Реалността е, че има разлика между субсидиите, които се дават на отделните държави членки. Тоест, е, дали получаваш 100 или 500 евро на хектар, е, има голяма разлика. Не може да се живее при равни условия, ако един я получава 100, а другия 500 евро. Трябва да се вземе предвид и ниската цена на млякото в Румъния. 10 евроцента струва то. И ако обсъдим също така и цената на горивото в Румъния, която е по-висока от други държави членки, можем да видим, че в Румъния имаме големи проблеми. Разликите за това са големи. Освен това имаме и руското ембарго, което се добавя. Така че има определени елементи, които не бива да се забравят и така ще можем евентуално да разрешим проблемите. Ако не ги разберем, решение на проблемите няма да има. Благодаря. Благодаря на господин Буда. Преди да дам думата на нашите докладчици, да отговорят. Искам да попитам представителя на комисията или по-скоро да го помоля да е, допълни своето изказване. Благодаря ви, председателю. Съвсем кратък ще бъда, но тъй като имаше различни бележки, свързани с данните, информацията, които идват от е, страна на Европейската комисия, да се съсредоточаваме върху част от информацията не би било правилно. Ще засегна три момента. Първо се спомена контрат цикличните мерки, тяхното въздействие върху приходите. В момента работим за това, но мога да кажа какви са първите ни заключения, ще видите резултатите скоро. Един от интересните елементи, който излиза от еволюирането на доходите на фермите в Европейския съюз и в САЩ, е фактът, че има по-голяма променливост на доходите в САЩ, отколкото в Европейския съюз, независимо от съществуване, съществуването на контрациклична подкрепа. Ще се видят резултатите скоро. Те са публични, може да ги видите. Що се отнася до връзката между нивото на субсидиите с общото положение на приходите. Говореше се също така и за цените. По-доброто сравнение тук е с цената на земята, защото това са субсидии, които са пряко свързани с възможността земята да произвежда. Знаем, че цената на земята и найемите или арендите на земите са различни в отделните държави членки. Също така забелязваме, че има и големи е, различия в националното законодателство, което, се оказва, което оказва пряко въздействие върху начина, по който фермерите подхождат към земята. Как се подписват договори, как се унаследява земя и така нататък. Пак различията между държавите членки отново. Не би трябвало да се прави разлика а, само между новите и старите държави членки. Вече 10 години имаме а, присъединяване, не може да ги наричаме нови и стари. Има различия вътре в самите държави членки. Но това, което не бива да се забравя, е какво сравняваме. И не може просто да вземем една цифра от някъде, примерно цена на хектар, и да решим, че това ни дава информация, която ще ни помогне да изготвим политики. рентата, цената на кредитите, цената на парите, вида производство, абсолютно всичко трябва да се вземе предвид, защото то е различно. Един от най-интересните елементи е, че най-големия ръст на доходите във фермерството е точно в, в новите държави членки последните години. Това идва от други източници на информация, която е предоставена. Благодаря. Pardon, merci. Благодаря. Сега ще ви дам думата за 5 минути. Благодаря ви за многото бележки и коментари. Те бяха много подробни и включват толкова много въпроси, че едва ли можем да ви отговорим сега а, на всеки един от вас. С удоволствие обаче ще ви изпратим писмен отговор, когато това е възможно. Има обаче някои основни моменти, които не бива да се забравят. Първо, трябва да видим каква е економическата реалност в сферата на земеделието. Както казах в самото начало, това е една индустрия, която по чисто економически причини е изправена пред един натиск, едно притисване, притискане от страна и на разходите, и на приходите. Преструктурирането на земеделието, намаляването на броя на малките ферми, средния ръст на размера на фермите и особено разрастването на големите стопанства е отговорът на пазарния механизъм. Пазарът отговаря на този натиск. Това винаги е било така и винаги ще бъде така и мисля, че не бива да забравяме тези основни економически сили, които а, работят тук. Сега нямаше как да ги спрем, дори и да искахме. Колкото и да ни се иска да даваме за земеделието, не би било възможно да се вложат или да се влеят достатъчно средства, за да се спре това притискане от страна и на високи разходи, и на високи цени. Няма как. На второ място, в своите резултати често установяваме, че размерът на стопанството е изключително важен, за да се определи нивото на доходите. Не казвам, че малките стопанства не са социално важни или екологично важни или важни за района, в който живеят. Разбира се, че са. Трябва да направим разлика между тактическия отговор, който се дава в средносрочен план, който може да се направи, за да се решат проблемите с доходите, и стратегическия отговор, който е по-дългосрочен. В дългосрочен план можем да намерим едно решение, което може да даде на малките ферми възможност да се разрастват или унези, които ги ползват, да не продължават постоянно да зависят от земеделието като основен а, източник на средства и да насърчаваме е, многообразието и диверсификацията. Сега никой не казва, че хората не могат да живеят в своите стопанства, в своите ферми, но те не би трябвало да вземат тези ферми, като е, разчитат това да е единствения им източник на доходи. Колегата говори за антицикличните плащания или контрацикличните, да, те са полезни. Това, което ме притеснява при тези контрациклични плащания е първо, чисто технически те възможни ли са в Европейския съюз, те са възможни в САЩ, възможни са в Канада, защото фермерите попълват данъчни декларации. Тази информация може да се използва като основа за правене на плащането. Вие знаете, че по правилата на СТО тези контрациклични плащания са позволени само ако може да се измерят доходите от предишните 3 до 5 години, да се направи средносроч... осреднена стойност и да се сравнят това с настоящите ти приходи през настоящата година. И тогава се прави това плащане, което запълва разликата между е, предишния период и настоящия период. Има много технически моменти, което доста ме притеснява чисто практически. Освен това, се притеснявам всъщност дали чисто стратегически това е правилният път, защото може би ще е по-добре насръчим фермерите да приемат други механизми и да имат по-голяма независимост, когато се пазят от риска. Винаги ще има природни бедствия, за които са нужни плащания и са позволени плащания, но трябва да е ясно какво е разделението на отговорностите. И на последно място, председателю, за това имаме ли нужда от информация за доходите на цялото домакинство в земеделието. Да, знам, че се оказва натиск върху статистическите служби, особено големия интерес към екологията води до това, но стандарта на живот трябва да ни вълнува в селските общности. Ако това е записано някъде, трябва да има надежна статистика, която да казва дали стандарта на живот в тези общности е сравним с този на социални професионални групи и затова е необходима информация за селските домакинства. Имаме нужда и от по-добро насочване на помощта към онези фермери, които са изправени пред бедността и да се вземат или да не се дават средства на онези, чието приходи са напълно е, достатъчни. Те имат е, достатъчно добри доходи. Е, благодаря. Мерси. Благодаря. Благодаря за вашите обяснения. Аз ще взема предвид вашето предложение да дадете писмен отговор на отправените към вас въпроси и аз мисля, че е, трябва да поддържаме връзка във връзка с е, този въпрос, доходите на земеделските стопани, наистина е важно да представите писмени, договор, писмени отговори. Благодаря ви за дадените сега устни отговори и сега предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е докладът на Марейт Магинес на лоялни търговски практики във веригата за доставка на храни. И преди да дам думата на докладчика, първо искам да привлека вашето внимание към факта, че е, комисията ИМКО е, е свързана също с тази тема и е, също така да посоча, че измененията е 18 септември, 12 часа. Благодарение на приноса на госпожа Магинес мога да посоча, че нашата комисия може да се може да работи заедно с Имко по отношение на заключенията. Предлагам госпожа Магинес да вземе отношение към тези аспекти. Проекто е, становището е, ще бъде гласувано средата на ноември, а приемането в е, ИМКО е предвидено за декември. Това е календара, който е предложен от през за януари и февруари 2016 година, така че сега без да чакам повече давам думата на госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите встъпителни бележки. А, бих искала да поясня някои от техническите подробности, обявени от нашия председател. Искам да благодаря колегите, които ни помогнаха а, да, о, да установиме а, връзка с комисията ИМКО. А сега нашата комисия, съгласно член 54 трябва да приеме становище като асоциирана комисия. Но а, ние сме ангажирани по въпроса там, където имаме споразумение с ИМКО. Това, което искам да покоча, е, че в първа част и шеста част, т.е. увода и заключенията, имаме споделени правомощия. Трета част, в параграф 2 имаме изключителни правомощия, тъй като става дума за общата селско-стопанска политика. Имате предвид тези рамки, когато говорим. Също така, необходимо е да се използват а, термини, конкретни термини, като селско-стопански производители и така нататък в, в нашето становище. Моето становище е кратко, тъй като това е начина по който работим, но разбира се, може да правите предложения за изменения. В нашите разговори с ИМКО, където имаме доклада Джакович, се оказа, че има различни мнения по този въпрос. Бих искал да кажа, че, например, че член 10 и 11 не мисля, че ще бъдат прияти така както са, тъй като има мнение в комисията ИМКО, че е необходимо много по-категорично законодателство за справяне с нелоялните търговски практики. Мисля също така, че е важно а, да се спомене, че се води много голяма битка по някои въпроси за параграф 11 особено става дума. През последните седмици имаше изказване, включително и от Жан-Клон Юнкер, председателя на комисията, за проблемите в веригата за доставка на храни. Спомена се за, състоя... за силите на големите вериги и т.е. за въпроса за доставката на храни и за нелоялната търговска практика, там се обръща много внимание. Комисарът Хоган също говори по този въпрос. Миналата седмица в комисар Хоган отсъства по здравни предписи, комисарят Катайнен също спомена пакетът от 500-те милиона евро. Тоест въпросът е на дневен ред, обсъжда се много активно и тъй като ние сме комисия, която се занимава преди всичко с селско стопанство, трябва да продължим да наставяме този въпрос да остане на дневен ред. Някои от нас от години работят за да може този въпрос да бъде обсъден и уреден. Нека да продължим да направим това, да не загубим набраната инерция. Някой смята, че трябва да бъдем по-внимателни, да изчакваме, да видим какви ще бъдат резултатите. Но ако бяхме подходили така в миналото, нямаше да постигнем това, което сме постигнали, нямаше да бъдем в такава силна позиция. Моето становище се състои от 7 точки. Някои от тези точки, като например онази, която призовава за рамково законодателство за борба с нелоялната търговска практика, ще бъдат повод за най-различни мнения и е, може да се окажат противоречиви. Е, много колеги а, говориха по този въпрос. Но както се отбелязва в пет точка, има различни мнения и е необходимо вероятно координиране на ниво Европейски съюз. Този доклад е особено важна, важен, защото както чухме в предходната дискусия за доходите на стопаните, доходите, които получават фермерите, идват от три различни източника. Е, първо от пазара, второ, те зависят от това, каквото те плащат за това, което е необходимо и трето, от помощта от общата селско-стопанска политика. И знаем, че това последното е обект на дискусия и а, се упражнява натиск за намаляването на тези средства. Значи от това обаче зависи дали ще оцелеят фермерите или не. Има редица нелоялни, несправедливи практики, от които страдат фермерите, тъй като те нямат средства да се борят с подобна практика. Много важно е, значи, да видим дали мерките, които вземаме са достатъчно ефективни и дали дават резултатите, към които се стремим. Очаквам да чуя е, изказването на колегите и да подвъзда, господин председател, че срока за внасяне на изменения е 22 септември, т.е. има време за внасяне на изменения. И колкото по-добре се придържаме към своя мандат, толкова по-голяма възможност има да бъдат приети нашите изменения и дори ако някои от тях бъдат отхвърлени в ИМКО, те могат да се внесат в пленарна зала. Обсъждането на този въпрос и през новата година е много навременно и подкрепям тази инициатива. Благодаря. Благодаря, благодаря госпожа Магинес за това много точно изложение на становището по нелоялната търговска практика. Първо ще дам думата на господин Смит. Благодаря, господин председател. Не очаквах да ми дадете думата първи, но като докладчик в сянка искам да е, е, отбележа добрата работа, която тя е свършила и успешните преговори с комисията ИМКО. Трябва да се напомни също така, че имаше от 2009 насам пет резолюции на парламента по а, въпроса за веригата за доставка на храни. Имаше зелена книга, доклада. Тоест, това е въпрос, в който много сме говорили и доста много е направено. И а, сега а, от, е време за действие. Защото, както видяхме в демонстрациите а, миналата седмица, европейското земеделие е почти в постоянна криза. Картината е сложна, няма, не ни липсва информация, това, което ни липсва е действие. Е, нелоялните търговски практики са много и различни, но всичко опира до покупателната способност на големите вериги. Е, големите вериги в е, Великобритания имат 70%, в Германия три големи играчи имат 60%, във Франция положението е подобно. така че нещата са доста сходни, когато става дума за покупателната способност на тези големи играчи на пазара. Време е за законодателство, стига приказки и страните членки им са задължени, съгласно директивата за нелоялната конкуренция, да предприемат мерки и съгласно член 114 и 116 на договора, те също имат право да предприемат подобни стъпки. Не съм съгласен обаче с господин а, с госпожа Магинес за работата, която а, ар, арбитърът а, в Великобритания върши. За нас не съм съгласен, че той върши добра работа. Според нас той е беззъб тигър. А, и а, не е това пример, който трябва да се копира другаде. Необходимо е законодателство. Но общо взето подкрепям усилията на госпожа Магинес. Благодаря. Госпожа Ангелия. Благодаря, господин председател. Това е доклад, който наистина е от особена важност и искам първо да благодаря най-сърдечно на госпожа Магинес за извършената от нея работа, за направените от нея предложения. Постигнатите от нея резултати са добри. Мисля, че трябва да се концентрираме върху основните неща. Става дума за това дали и как е, всъщност трябва да се отнесем към този проблем? Основният проблем е, че това се отразява върху доходите на земеделските стопани. Имам предвид на лоялните търговски практики се отразяват върху тях. Мисля, че ситуацията в веригата за доставки на храни е известна на всички нас – и това може да се прочете в съобщението на комисията. Много често говорим по тези теми и аз наистина съм съгласна с госпожа Магинес по отношение на точка 7. Смятам, че е необходимо да имаме стабилно правно положение в Европа. Настоящата ситуация никак не е лесна. Има различни правни актове в Европейския съюз, има частни договори, частни опити за постигане на споразумение и това води до изкривяване на конкуренцията на вътрешния пазар. Аз идвам от Испания. Естествено, познавам добре ситуацията при нас. Ние сме нетни износители и нашият сълскостопански сектор до голяма степен зависи от други пазарни фактори и за това първият ми въпрос е дали ще имаме един единен европейски акт в тази насока. Става дума не само за потребителите, но и за производителите. Мисля, че е добре да имаме доброволен кодекс. Това е добро намерение, но смятам, че тази саморегулация няма да може да реши проблема. Добре е, е, да е на лице воля, това е добро начало, но не смятам, че един е, етичен кодекс, който е на доброволна основа, ще може да реши проблема. И още нещо. Privada и la marca de la distribución están introduciendo търговски марки, частните марки, всичко това е важно и тук трябва да се направят е, доста неща. И още нещо. Наистина този доклад е важен, трябва да постигнем напредък и това трябва да даде положителни резултати и би било добре, ако комисията и съвета се включат по-активно в тази тема. Много правителства взеха мерки, също и нашето, но това не е достатъчно. Пример за това е кризата в сектора на млекопроизводството. Просто стана ясно, че националните мерки не са достатъчни. Тук трябва да постигнем навредък и трябва да изкоредим злото из корен, за да можем да помогнем на земеделските стопани. Благодаря на госпожа Гиляра. Госпожа Гиляра, благодаря. Благодаря на колегата Магинес. Аз подкрепям нейния подход и мисля, че е, това е въпрос, който трябва да събужда все повече нашата загриженост. Засяга се много хора с оборот около 1 милиард евро. Търговските практики в селско-стопанския сектор представляват много голяма пречка в организацията на производството и засягат най-вече малките и средни стопанства и в в скоро проведена акета много от хората посочват, че са били обект на такива нелоялни търговски практики и 75% виждат, че трябва да се намалят такива практики. И тези практики обаче не са отразени от компетентните органи е, много често те е, се е, извършват в една неясна среда и това означава, че рискът е доста голям. в ситуацията, в която се намираме, има много по-голямо увеличаване на пазара и е, най-вече имам предвид е, продуктите от е, сектора на млекопроизводството. Там се намираме в криза, тъй като се установяват там най-големите нарушения. Аз бих искал да приключа с, с факта, че а, имаме един а, много малък пазар а, и а, всъщност решенията, които се вземат, засягат най-вече дребните стопани и е, те трябва да могат да запазят продукцията си. Трябва е, наистина да имаме добра законодателна основа, която да даде възможност е, да се наказват нарушителите, така че е, веригата за доставка на храни да може да достига до всички оператори. Освен това трябва да се сложи край на е, производството, което води до загуби. Системата за авторегулиране е добра идея, обаче тя не е достатъчна. Португалия и Франция се подписват е, към декларацията от Вишеград. Аз е, искам да посоча каква е системата в Португалия. Тази система може да бъде подобрена е, и тя ни даде възможност да бъдат убедени производителите да внимават за такива практики. 2,5 милиона. Загубите тук и тук трябва да се подобри ситуацията във веригата за доставки на храни, така че да имаме една устойчива система, да имаме оператори, които са свързани помежду си и които се водят от принципа на фейерплей и добрата връзка между производители и потребители. Благодаря, госпожа Мюллер. Господин председател, аз също искам да благодаря най-сърдечно на госпожа Магинес. Тя съвсем професионално е подходила към темата и е отразила нашите проблеми и нашата загриженост. Радвам се за доброто сътрудничество, а и Мога да посоча, че доброволните инициативи нямат възможност да се преборят с страха по ефективен начин. Естествено, винаги се наблюдава страх, е, че трябва да някой да изпадне от листите. Аз мисля, че ни е необходимо нещо повече, необходими са ни по-конкретни изражения, необходими са ни минимални стандарти в цяла Европа, за да могат да се е, спрат тези нелоялни търговски практики. Доброволни инициативи са на лице, обаче, за съжаление, те не ни помагат. Ние в Германия Всъщност беше казано каква е цифрата. Четири големи търговци на храни реализират 80% от оборота. Аз искам да представя малко по-подробно ситуацията в Германия, в каква дилема са земеделските стопани и производителите. Миналата седмица беше голямата демонстрация в Брюксел срещу цените на млякото но в Германия ден не минава, в който медиите целенасочено да не излъчват негативни е, съобщения за земеделските стопани и това е нещо, което ме занимава много интензивно, въпреки че е, в селското стопанство се прилагат много програми и се произвежда с много голяма степен на отговорност. Медиите обаче отразяват съвсем други неща и загрежеността, че концентрацията е, си търси е, съюзници и чрез е, в неправителствените организации, това е нещо, което ме вълнува. Те откриха понятието устойчивост, устойчиво развитие и е, сега вече се наблюдават масивни атаки срещу селското стопанство. В Германия имаме инициативата хуманно отношение към животните, която се подкрепя от економиката, от науката 4 цента на килограм свинско месо или птиче месо се плащат в един фонд 4% от продажната цена, обаче това не ни води напред. Аз съм абсолютно убедена, че в този доклад трябва да бъдем много по-конкретни и да изтъкнем необходимостта от по-строга правна рамка. Радвам се на бъдещото сътрудничество и благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Делай. Благодаря, господин председател. Аз ще се присъединя към колегите, които поздравиха госпожа Магина за извършената от нея работа. Аз искам да насоча да вашето внимание към е, законодателната част, към законодателната рамка. В редица държави членки има е, правила, които обаче не винаги задоволяват по отношение на производителите. Е, доставките, е, всъщност, е, те трябва да се адаптират към съответните регламенти и сега, ако трябва да въведем такава регулация, смятам, че това би било добре. И още нещо, мисля, че ние трябва да намерим общностни инструменти. Доставките днес, а, е, говоря за а, е, веригите за доставки, те са представени във всички държави членки и без а, е, да имаме съответна регламентация, съответни правила, ние не бихме могли а, да овладеем търговското пространство и аз А, се присъединявам към госпожа Магинес. Работила съм около 20 е, години по тази тема. Е, смятам, че сме доста закъснели. Трябва обаче да намерим е, решение в Европейския съюз, от решения, които да задоволят всички производители. Господин Лазо. Благодаря, господин председател. Както знаете, фермерите са жертви на големите вериги за доставка и големите супермаркети. А, те не могат да си позволяват да продават на загуба, само и само, за да продължат да работят. Значи няма вече гарантирана цена, а необходимо е да се гарантират минимални изкупни цени. Защото иначе те работят на загуба те трябва да се организират, да си продават продукцията, без да трябва да минават през посредници, за да стигнат до супермаркетите. Значи ние трябва да подкрепим а, а, фермерите, като четем неефикасността на сегашната обща политика в това отношение. Сега господин Декастро. Благодаря, председателю. И аз бих искал да кажа няколко думи. Първо на Марият Макгинес отлична работа извърши. Искам да подчертая няколко момента. Разбира се, колегите вече го казаха, но ще кажа и аз. На първо място, що се отнася до нелеалните практики и необходимостта от хармонизация на законодателството в Европейския съюз. Необходимо е по-добра координация между отделните държави членки. Това е факт. Това е една от целите на, тази, на този доклад. На второ място трябва да подчертая казаното от колегата Гиера, що се отнася до частния етикет, така наречените търговски марки. Когато имаме група, която разпределя е, стоки, всъщност тя не е само клиент, а се превръща всъщност и в конкурент, се създава всъщност изкривяване на конкуренцията. И е, това е много деликатна тема, който повдигнахте. Изкривяването на конкуренцията означава, че аз трябва да се конкурирам с търговска марка, но тази търговска марка е и мой клиент. Така че е, това води много често до много трудности за е, предприятията, за да оцелеете на земеделския пазар и на пазара на стоките. Затова е много важно този доклад да обърне внимание в тази тема. Мерси. Благодаря, господин Декастер. Благодаря, господин Кавадан. Благодаря. А, искам да поздравя госпожа Магинес за проекто становището. То е интересно, с много от неща в него съм съгласен. Но най-важното, което искам да спомена е, че по-трудно е да се намери глава в купа с едно, отколкото а, това, което трябва да се направи в случая. В случая много важно е размера на фирмите, с които работят стопаните. Не виждам обаче да се прави необходимото, за да може да се от... има справедливо отношение към производителите. В Ирландия, в пивоварния сектор има нещо полезно. Въпреки, че имаме мощта на Гинес и други големи а, пивоварни, малките производители не само оцеляват, а, но и просперират. А, онези, които а, отглеждат а, зърното а, за пивоварната промишленост, а, могат да отидат, купат от другаде, ако не са третирани справедливо. Също така трябва да се намалява размера в, в, в субектите в, в секторът продажба на храни на дребно. Чухме вече господин Олири го каза. Защото иначе те имат, разбира се, много голям сила спрямо производителите. Ако са по-малки, няма да са толкова силни. И разбира се, практиката ще покаже кое е най-доброто. Това, което се каза за арбитърът в Великобритания, че той е беззъв тигър, наистина е така, съгласен съм с това. Защото мнозина се опитва да увеличат доходите си, независимо от това по какъв начин. И накрая може да погледнем в Австралия. Там организациите на производителите могат да престъпват така, както е необходимо за защита на интересите си. Много резолюции сме проели до сега. Много сме приказвали по тези въпроси, но в Ирландия, пък и другаде, хората са вече отчаяни ние трябва да вземем един голям чук и да счупим този костелифорев най-накрая. Сега господин Себастия вера. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се много, че госпожа Магинес съвсем ясно показва, че водеща е комисията ИМКО, но е съществено и нашето мнение, защото ние сме всъщност сектора, който наистина е засегнат. Ние изправени сме пред европейски проблем, както казаха някои от изказалите се. 2005 29 тази е, директива за е, защита от нелоялни практики, обаче защо нямаме директива за защита на производителите? Е, всъщност е, тук се създава хаос, който пречи на износителите. Докладът посочва също е, нуждите на производителите на плодове и зеленчуци и е, тук се посочва, че нелоялните търговски практики са основен проблем за тях. Създават се много големи вреди за е, производителите и проблемът е, се отнася до целия Европейски съюз, защото Европейския съюз не произвежда достатъчно плодове и зеленчуци и една от причините е тези нелоялни търговски практики поради което е, ние сме зависими от световния пазар и рано или късно ще се стигне до криза, ако ние не произвеждаме подобни продукти. Инициативите до сега са твърде целенасочени, амбициозни, те показват много е, ясно къде са нашите проблеми мерките, които бяха взети до сега, не са достатъчни. Производителите имат страх да посочват нелоялни търговски практики, защото ще загубят клиентите си. Те са зависими от различните теории в веригата за доставка на храни. На нас ни е необходима една европейска директива и смятам, че това е огромен шанс за Европейския съюз, също за да се борим и с евроскептицизма. Трябва да покажем как Европейският съюз може да бъде полезен в един такъв сектор, изложен на нелоялни търговски практики, така че нека да приемем такава директива. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към многото поздравления към госпожа Магинес за нейната чудесна работа. Уважаеми колеги, аз няма да ви кажа нищо ново, посочвайки, че Секторът на селското стопанство в момента се намира в една от най-големите си криги – китайската стопанска криза, руското ембарго и увеличаващите се производствени разходи. Това безспорно са разходи, по-скоро, извинете, обяснение за тази криза, обаче още нещо на лоялните търговски практики и злоупотребите в е, веригата за доставка на храни от години водят до много големи щети, много големи вреди се причиняват е, върху рентабилността на сълско производство. И най-слабото звено в тази верига на доставка на храни е земеделския стопанин. По тази причина ние трябва да се опитаме да преустановим тази ситуация. Трябва да се погрижим за по-добър баланс между отделните актьори в веригата за доставки на храни. Във, всич... във всяко отношение предложението на комисията е недостатъчно и ние тук трябва да насочим усилията си към европейското равнище, равно третиране на всички участници в веригата, както посочи госпожа Магинес. Трябва да се ангажираме за европейските земеделски стопани. Европа трябва да усъвършенства своята правна рамка, за да сложи край на тези практики. Само по този начин ние бихме изпратили ясен положителен сигнал – към европейските земеделски стопани. Благодаря. Благодаря. Сега господин Асвет. Благодаря, господин председател. Благодаря на Марет Магинес за нейната работа. Искам да споделя някои мисли във връзка с това, което съм научил от моя опит. Първо, тук има един трансграничен елемент. Много от тези, които търгуват на дребно работят в няколко страни. Разбирам, че това е част от о, единият, общия пазар. Но въпреки това се съмнявам, че е необходимо а, да приемаме европейско законодателство. А, винаги съм бил за така по-лекото законотворчество. Нека да споделим а, най-добрите практики, вместо да се опитваме да формулираме законодателство, което само по себе си, по същността си ще бъде против е, свободния пазар и против а, вреди на конкуренцията. Истина е, че съществуват нелоялни търговски практики и аз съм ги изпитвал на гърба си, но споделям това, което се казва, каза за омбудсмана. Не съм съгласен, че той е беззъб тигър. Когато се споменават онези, които грешат и биват посочени с пръст, но това има полза. Много важни са договорите и за доставка, и в търговията на дребно, там трябва партньорите да споделят риска и да споделят печалбите. Не трябва в никакъв случай да забравяме колко важно е да насърчаваме предлагането, т.е. фермерите да добавят, да има добавена стойност в техните продукти и да подпомагаме това със съответно законодателство. Да ви дам конкретен пример от практиката в моята страна. Имаме законодателство, което е сега направи а, а, правилата за конкуренцията по-малко строги, така че малките производители сега вече имат една критична маса от 30% от пазара. А, няма а, обаче на практика повече организации на производителите, които да имат повече от 10 до 15% от пазара. Т.е. те не използват съществуващите законодателни възможности. И според мен трябва да се попитат онези, които протестират, дали са взели на време мерки или а, сега а, призовават за мерки вече, когато а, а, нещата са отишли в грешна посока. Значи необходимо е онези, които са от страната на предлагането, да направят повече. Господин Бодовик. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя госпожа Магинес за нейното проекто становище. Тя идентифицира проблеми от ключово значение. Проблеми, които сме обсъждали неведнъж. И струва ми се, че това, което тя предлага, може да бъде наистина ефективно решение. Става дума за организация, и за предизвикателствата, пред които секторът е изправен. Необходимо е обаче в тази работа да участват и организациите на производителите, за да може да се обсъди обсъдят проблемите в веригата за доставка на храни. А много важно е да се помага на селското стопанство в този смисъл и това е наш дълъг, наш дълг. Аз подкрепям по-строги е, законодателни мерки. Това личи и от това, което става с редица селско-стопански произведения през последните години. Разбира се, има световна търговия в някои продукти, но аз съм представител на малките производители, и големите производители много пъти унищожават местните производители. Това наблюдаваме и в Словения. И местното предлагане не стига пряко до потребителя, до консуматора. И мисля, че именно тук трябва да поработим заедно. И имаме нужда от по-строги изисквания. Имаме нужда от минимални цени, без които малките производители не могат да оцелеят. Просто няма да имаме устойчиво селско стопанство, ако няма подобни минимални цели. Благодаря, господин председател. Два въпроса искам да повдигна. Първо, и аз искам да поздравя госпожа Макгинес за това, което е направила по един важен, важна тема първо, в първи параграф тя настоява за правомощията за преговори, които трябва да имат производителите. Аз настоявам на колективният характер на подобни преговори. Примерно в млекопроизводството се бяха предвидени подобни преговори. Когато бяха високи цените, производителите не се бяха организирали. Сега, когато паднаха, те се опитаха да се организират. Необходимо е производителите да действат колективно. В момента те са прекалено пръснати по отношение на големите супермаркети. Е, второ, трябва да, <clears throat> няма да говоря за нелоялни търговски практики, а за продължение на доклада на нашия колега Залваторе Карона за прахосването на храни. 9 кила на границ, граждани на жител на Европа се прахосват. Мисля, че трябва да се помогне на големите търговски вериги И когато те имат излишъци, които не могат да продадат, но които са все още в добро състояние, те са принудени да унищожават това, което им остава и което не могат да продадат, защото иначе, ако го дадат, ще бъдат обложени с данък. А господин Шемета, когато го попитах по този въпрос, тъй като тук става дума за данъчно облагане. Трябва да се направи така, че това да, данъчно облагане да не пречи на супермаркетите да предлагат това, което могат да продадат защото все повече този проблем нараства в Европа на 28-те. Благодаря. Сега господин Миной. Благодаря. Искам да благодаря на а, госпожа Магинес. И аз имам някои е, бележки. Не знам дали другаде положението е същото, но трябва да кажа, че нашите а, млекопроизводители се сблъскат с проблеми. Трябва за тях да помислим, когато говорим за цената на млякото. При кръвеферните трябва да е организирана работа така, че да може млякото да се събира многократно И тук става дума за нещо по-различно. Ако, примерно, ако един производител прекрати отношенията си с дадена кръвеферма, от която е купува, купува мляко, много трудно е той да е, установи договорни отношения с друга кравеферма, друг млекопроизводител. Е, защото не е лесно той да намери някой, който ще идва да му събира млякото. Друг е, проблем е, че ние не обозначаваме млякото така, че да се вижда върху опаковката откъде идва. Виждаме къде е преработено млякото, но, но не знаем, знаем къде е произведена опаковката, но не знаем кой е произвел това, което е в нея. Внасят се също така и полско мляко, което се внася в Германия, пък е на опаковката е обозначено като германско мляко. Мисля, че производителите трябва да се обединят и да използват пазарните сили, но ако не се вижда кое мляко откъде идва, а само къде е преработено, е много трудно да се постигне нещо. Мисля, че това е, е много важен въпрос. Е, и е, трябва да знаем какво можем да направим за местните производители. Благодаря. Благодаря, председател. Аз ще бъда съвсем кратък, защото не искам да повтарям вече казаното от колегите. Искам да поздравя колегата Магинес най-вече не само за отличната работа, която е извършила, но и за конкретността, която се съдържа в нейния доклад. Това е единствения аспект, става дума за нелеалните търговски практики, който засяга целия ни континент. Първо на нашия workshop говорихме за земеделието, говорихме за различни аспекти. И това е един от отрицателните аспекти, който съпътства всички държави в тяхната дейност. Трябва да действаме много решително също така, благодаря за фокуса, който даде нашата комисия, тъй като темата е много важна. Аз съм за това да се подсили тази тема, както казах в шеста точка. Трябва да има задължителни мерки в общността, за борба с нелоялните търговски практики и измамите. Колегите вече го казаха. Има и други елементи, които трябва да се споменат. Имам предвид ролята, която може да се играе от организациите на производителите. Много често говорим за това, когато има криза, но трябва да се намери начин а, тяхната дума да се чува повече. И това би било много полезно. И накрая частните марки. Всъщност те имат много негативен ефект върху пазара. И тук отново трябва да се съсредоточим не само при тази тема, но и други а, случаи, а, за да а, не страдат нашите производители. Мерси, Благодаря, господин Капото. Жуди Калсър. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя госпожа Магинес. Всички сме съгласни, че това становище е много навременно и надявам се ще помогне за да установим по-голям контрол в цяла Европа, отколкото е съществува в момента. В момента, знаете, силата е в ръцете на търговците на дребно. Няма правителство в Европа, нито европейска институция, която да е успява да направи каквато идея срещу търговците. Слушах за какво се говореше за омбудсмана в Великобритания, че, че е беззъб тигър. Не е справедливо това. Той е единствения сега, сега, който се опита да направи нещо. Да, <clears throat> не е идеално положението, може да се подобри, но най-малкото това е едно начало. Не мисля, че има нужда да създаваме правила, ако те не се изпълняват от всички. Ако погледнем сега европейското законодателство, то се изпълнява само от част, прилага само от части и то само в някои области. И това създава трудности. Съгласен съм с това, което стана дума за собствените марки. Значи, Търговците на дребно създават свои брандове, е, което унищожава пазарната ориентация в много други области. Е, виждам това е, в това, което наблюдавам на място. Разговарял съм с хора, които произвеждат било картофени чипс, било нещо друго. Казва им се, произвеждайте ги на загуба, докато се разработи пазара, а пък ние след това ще поемем нещата. А, значи, а, като погледнем маржът на а, печалба на големите търговски верига, виждаме за какво става дума. Е, значи, нашата комисия в случая е, трябва да изиграе много важна роля в тази дискусия и е, докладчиците в Сянка ще подкрепят е, докладчика, за да може ние в комисията по е, въпросите, по комисията по земеделие, да направим всичко, което е, може да се постигне и дали ще приемем дневен ред такъв, че да използваме наличните възможности. Sí, pues muchas gracias. <clears throat> Creo que como la mayor parte de los colegas. Госпожа Анан Гарсия, благодаря. Както повечето колеги, аз подкрепям също госпожа Магинес и мисля, че Същото значение трябва да има и Комисията по селско стопанство, както Комисията по е, международна търговия. За нас е важно е, нашата комисия да бъде представена и се радвам на начина по който госпожа Магинес го прави. Става дума за пазара, става дума за това производителите да могат да живеят от труда си, сектора да бъде рентабилен и в случая ние трябва да осъзнаем какви са политическите решения на държавите членки и мисля, че най-слабото звено тук са производителите, така че мерки в тяхна полза ще бъдат от полза за всички. След провала на инициативата от 2003 година Европейския съюз трябваше да предприеме по-смели стъпки. Необходим ни е ясен сигнал – ясна европейска позиция, както казах, е, има защ... директива за защита на, производи... на потребителите, но не и на производителите. Измененията, които ще внесем, мисля, че ще бъдат в полза на всички. Що се отнася до практиките. Това не беше съвсем а, ясно. Трябва ясно да се покаже какви практики се прилагат в търговията на дребно и при посредничеството. Също така търговските марки трябва да бъдат посочени съвсем ясно, тъй като виждаме, че не е добре за една справедлива търговия и за устойчивото развитие на земеделските стопанства, ако се запазят до сегашните практики. Ние ще представим нашите предложения пред докладчиците и се радваме на бъдещото сътрудничество. Благодаря. Следващият оратор. Искам да поздравя, поздравя госпожа Магина за отличната работа и за усилията й, както и за коража, който показа. при нелоялните търговски практики. Както казаха много колеги, преките действия на европейско ниво могат да помогнат за борбата с тези практики, тъй като те могат да окажат пряко въздействие върху малките производители и малките предприятия, които могат да загинат при такива практики. Нужни са равни условия за доставчиците от една страна както и за онези, които търгуват, за да можем да се борим с нелоялните практики. Економическата зависимост, както и изнудванията, които се случват особено в Харватия, изискват европейско законодателство. Не може това да се остави в ръцете на националните правителства, тъй като те не искат да влизат в лоши отношения с продавачите. Едно изследване на Европейската комисия показва, че представителите на фирмите от овощарския сектор показват, че когато се изложат при такива практики, те се чувстват много уязвими. Също така условията на продавачите оказват отрицателно въздействие върху техния бизнес, както и възможността да правят изобщо бизнес на заплаха всъщност те да бъдат изхвърлени от супермаркетите и те не искат и да засягат темата публично, тъй като се чувстват уязвими. В Харватия тези висококачествени продукти се купуват от продавачите на ниски цени и се продават под техен етикет в цяла Европа. Тези супермаркети и тези вериги всъщност извършват препакетиране. Дан, датите е, за производство на стоките са неверни. Това води до нелоялни практики и цената за производителя се увеличава, а доходите намаляват. Също така това свива и договорите и се прехвърлят на производителите всички рискове. Договори се прекратяват по неправилен начин, има възползване с публична информация. Затова трябва да се приеме законодателство на европейско ниво. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Магене, за работата, която сте свършили. А, искам няколко неща да спомена. Ако а, предлагането надхвърля много пъти търсенето, а, както става в, в сектора на млякото, например, няма смисъл тогава от доброволни а, мерки за регулиране. Ще ви дам пример с Испания. Много пъти вече се каза че Испания беше една от първите, която предаде мерки по отношение на млякото им. И а, какво виждаме в резултат, както спомена и госпожа Магинес? Виждаме в Галиция, например, а, че а, предприятите мерки не служат абсолютно за нищо. Млечният сектор се мобилизира от месец юни насам и от а, миналата, а, миналата събота 5 милиона а, литри мляко бяха изсипани а, за тъй като поради ниските цени и затова производителите решиха да блокират достъпът на търговците до тяхното производство, т.е. става дума за една млечна стачка. А, 50% от млякото в Испания се произвежда в Галиция. И а, това е достатъчно, за да имат производителите в Галиция достатъчно сили да преговарят. Необходима е публична политика, зачитане на сключените до сега договори и да се сключат нови такива. Господин Дуло, има думата. Благодаря председателя, благодаря на колегата Магинес, която успя да изготви един синтетичен текст, който вече засяга всички основни моменти на проблема. Проблема за търговските нелоялни практики в веригата на доставки на храни всъщност отбелязва много щети и вреди. А, искам да се върна обаче на основата, тъй като много говорихме. Говорим за това днес, защото живеем в период, в който инициативите от доброволен тип се провалят. Не можем да продължим по този начин. Абсолютно задължително, според мен, е да се вземе окончателно решение за да може този доброволен принцип да не бъде прилаган. Тези практики са в ущърп и те разрушават най-слабите брънки в веригата. И това обикновено са потребителите. Днес говорим най-вече за производителите, разбира се. Но производителят от това, което видяхме днес, също е слаб на економическо ниво, на организационно ниво. Той не успява да има сили, за да сключва договори и да се бори срещу огромната мощ на големите вериги. Много често, доброволно дори, трябва да понася нелеални договори, неприемливи договори, които не гарантират дори собственото му оцеляване. Затова е задължително в този контекст да се върнем към това да действаме като една обединена Европа, да помогнем на земеделския сектор, защото ако продължаваме по този начин, няма да има никакъв смисъл изобщо да имаме такъв сектор. Земеделският сектор отвъд производството се основава също така на комерциализацията, т.е. на пласмента и пускането на пазара. Затова е задължително с тази наша инициатива да зададем принципи или указания или минимални норми, които след това, разбира се, държавите членки могат да адаптират за своите условия. В този процес също така не бива да изхвърляме онова, което държавите членки имат и което работи добре. Хубаво е да има директива, но от друга страна трябва да се вземат предвид и положителните практики, които съществуват във всяка една от държавите членки. Благодаря. Мерси. merci. La parole est Ропе. M. Ropé. Ačiū pirmininkė, prisidedu prie Благодаря, господин председател. Ще се присъединя към онези, които поздравиха госпожа Магинес. Надявам се, че от това становище ще, че това становище ще бъде полезно и че парламента ще приеме закон за регулиране на пазара на мляко. За жалост, сегашните мерки не дадаха очаквания резултат. Трябва да намерим начин за регулиране, по-добро регулиране на пазара и за въздействие върху търговците на дребно. Ние в нас имахме проект закон, обаче е, имаше много възражения и той не бе прият. Сега потребителите очакват от европейските институции да въведат задължителна система за регулиране на този пазар. И се надявам, че до декември сме се събрали необходимите подписи за, към това искане. Защото днес фермерите са безпомощни, никой не ги защитава. Плаща им се толкова, колкото е, едва да оцелеят да не фалират. Поради е, ембаркото за търговия с Русия е, се дадаха някои помощи, но крайно недостатъчни. От фермерите се очаква да произвеждат редовно и с добро качество, а националните и европейски институции трябва да направят така, че фермерите да получат заслужено заплащане за трудно е да се разбере. Защо днес преработвателната промишленост, дали става дума за мляко или за други продукти, имат право да определят цените при едно и също качество. Просто не е разбираемо защо е така. Благодаря, господин председател. Когато възложихме този доклад на госпожа Магине, знаехме, че тя ще направи качествен доклад и не се отнесанахме излъгани. Искам да се запитам две неща. Би трябвало, когато имаме обща организация на, пазара, производителите да станат по-силни. В случая производителите са ограничени до 10-15% от пазара, 33% за млякото. Питам се защо мълчим по този въпрос, като виждаме сега как се обединяват големите търговски вериги и силата им в повечето от нашите страни. Навсякъде имаме групи, които представляват много повече от 15% от разпределението на хранителни продукти и те водят една безбилостна борба за да купуват на по-низки цени. А, значи необходимо е да се помисли за правото на конкуренция. И как бе създаден Европейския съюз, правото на свободна конкуренция се разглежда единствено от гледна точка на гражданина потребител днес в Европа пред високата безработица, на която сме свидетели, конкуренцията също трябва да служи не само на потребителите, но и на работещите във всички области, включително, разбира се, и селско-стопанските производители, но това въжи за всички производствени сектори. Смятам, че наш дълг е да поставим този въпрос, защото ако конкуренцията не е в сила в тези сектори, ако не, не стане това, производителите ще престанат да подкрепят инициативи, които са в полза на потребителя чрез по-голяма конкуренция. Благодаря clear that unfair trading practices um, are indicative of structural problems in, in the market. Наистина всичко това се дължи на структурни проблеми на пазара, което засяга по-широката доставка на храни и млякото и млечните продукти са основен пример за това. Споменахме го днес. Млякото се използва по този начин, което е злоупотреба с процеса. Едно от нещата, които трябва да гарантираме е фермерите да участват активно в веригата за доставки на храни. Обсъждал съм го с госпожа Магинес и ще е добре отново фермерите директно да започнат да участват в тази верига, която е доброволна. Европейската комисия също така трябва да извлече полука от тази инициатива за веригата от доставки и ако успеем, едва ли ще е нужно да се законодателства. Необходима обаче координация на ниво Европейски съюз и се надяваме Европейската комисия да ни помогне с тази координация. Нещо друго очевидно е колкото по-дълга е веригата, толкова по-лесно се обърква и толкова по-често има проблеми. Дългите вериги са проблем от екологична гледна точка и от гледна точка на климатичните промени. Има много причини, не само климатичните промени. Добре е и веригата да е по-къса, за да са и по-низки цените за потребителите. Джим Никълсън спомена това, което всички избягваме да споменем, Става дума за продавача на дребно. Според мен две теми се правим, че не виждаме. Едната, да, е продавача на дребно, но другата е самия потребител. Потребителят е също така изключително мощен супермаркетите ще реагират на исканията на потребителите. Ако клиентите искат определено зеленчук, който расте в Виетнам и е нов на пазара и го използва някой голям готвач, те ще отидат в супермаркета, ще го потърсят и веднага ще се потърси от супермаркета начин да се купи този зеленчук. Подобен пример имаме от 90-те години, когато клиентите влизаха в магазините в цяла Европа, в Обединеното кралство и искаха гаранция от супермаркета, че продуктите, които се купуват от третия свят, го наричахме тогава, сега го наричаме развиващия свят, са с гарантирана цена и фермерите в този свят са получили достатъчно средства. Това бе началото на тенденцията Fair Trade и в последните 20 години тя е много успешна. Повечето супермаркети сега имат продукти с етикета Fair Trade, като се гарантира на всеки един производител в Африка и по други места едно добро заплащане. В Европа нямаме такъв еквивалент за собствените си фермери. Когато клиентът влезе в супермаркета в Европа, за да си купи стоки произведени в Съюза, ние не знаем всъщност като клиент дали фермерът получава достойна цена за труда си или не. Има сертификационни схеми, които казват, че продукт е примерно биологичен или че животните са гледани свободно казах, че има fair trade за развиващия се свят, но ние не знаем дали нашите производители са получили достатъчно средства. На европейско ниво имаме нужда схема за сертифициране, която ще направи така, че клиента да знае, че фермера е получил достойна цена. Съжалявам, че се... на застанието закъснях. Имах среща с Националния фермерски съюз на Англия и Уелс и говорихме точно по тази тема. Да се създаде сертификационна схема от този тип. А, Проблема с правото за, на конкуренция е важно тук. Не може на европейско ниво да се въведе един сертификат за добро или достойно заплащане на фермерите, като по този начин, разбира се, не нарушаваме законодателството в сферата на конкуренцията. Това според мен трябва да се направи. Трябва да признаем също така, както казах, силата на потребителя, на клиента. Около 20-30% от клиентите в Европа биха платили по-висока цена за млякото, за млечните продукти, които са произведени в Европейския съюз, ако има гаранция от независима сертификационна организация, че тези средства ще отидат пряко при фермера. Това е огромен пазар, два пъти по-голям от пазара Fair Trade, който бе създаден успешно. Има много клиенти, които могат да си позволят да плащат повече. Има клиенти, на които, разбира се, не им пука. Но около 30% от клиентите, според мен, се вълнуват от тази тематика и биха искали да платят повече за а, тези стоки, но само ако те са сертифицирани независимо. Според мен това трябва да се разгледа в спешен план. Oui, merci, euh, M. Barnen. La parole est à M. Господин Буда има думата. Благодаря председателю. Ще бъда съвсем кратък. Искам да поздравя докладчицата за нейната работа. Изключително важно е да имаме регламентация в тази сфера всички знаем, че не е трудно да се произвежда, трудно е да се продава. Имаме нужда от такива норми. Припомняме си колко беше трудно въобще да се регламентира тази сфера. Нека погледнем момента, в който искахме да въведем правила при местните продукти и етикетирането там. Имаше голям отпор при производителите срещу такова етикетиране. Има нещо друго важно, което трябва да спомена, нещо, което бе споменато от колегите. Интереса на потребителя. Да, искаме да защитим фермерите, производителите, но а, това е пряко свързане, свързано и с интереса на потребителите. Те трябва да знаят какви продукти поемат. Колегата от Германия каза, че това се забелязва в Германия. Например, млякото се внася, от друга страна се пакетира в Германия. Не можем да наказваме потребителите за това. Трябва да гоним търговците на дребно. При нас това е престъпление. Потребителите са важни. Те трябва да знаят какво ядат. И те могат да изберат дали да потребяват храни от Китай, от Виетнам или от Европейския съюз. Мерси, Мерседес. Благодаря това, господин Дес, Благодаря ви още веднъж, господин председател. Благодаря и на госпожа Магинеш, че се е спряла на тази толкова важна тема. Ние съвсем съзнателно възложихме този доклад на госпожа Магинес, защото знаем, че нашата заместник-председателка би работила чудесно по тази тема. Аз не искам да повтарям вече казаното. Може би искам да допълня това, че колегите споменаха търговските марки. Тук наистина трябва да се действа. Малък пример, една малка мандра 10 е, години е доставила на търговски марки. След това една от марките предлага по-ефтини цени измени и е, тъй като името остава едно и също, е, потребителят изобщо не забелязва нищо. Ако беше обаче поставено името на тази мандра, е, то тогава всеки би попитал къде е млякото. Обаче, чрез търговската марка доставчикът просто не се забелязва, потребителят не забелязва също нищо. Така че тук трябва да си помислим какви са възможностите и след това е, темата задължителни цели за плащане трябва да бъде разгледана. Не може да се плаща за мляко, което е продадено 40 дни по-рано и мисля, че е, това е във вреда на селските стопани. Също така трябва да говорим за времето и количеството на доставка. Няма да се спирам на тази тема сега поради краткото време. Аз е, знам много добре, е, обаче, че госпожа Магина ще се спре на този въпрос и е, аз е, мога да посоча, че моята политическа група ще те подкрепи много силно. Благодаря. Давам думата на господин Бове. Господин председател, аз бих искал първо да Поздравя госпожа Гинес за проявения кораж, защото това не е първия доклад за веригата за доставка на храни, това не е първия доклад, в който говорим за необходимостта е, от подобни мерки, да могат производителите да продават е, на цена, която покрива разходите им и също така да може да се разпредели добавената стойност между производителите, посредниците и доставчиците. Това не е винаги едно и също, за съжаление. Ние е, имаме доклад по собствена инициатива. Всъщност става дума за Европейската комисия тук, която от години наред отказва да направи каквото и да било, за да даде отговор. И единственият отговор, който чухме по време на дискусията за реформата на ОСП е да се блокира направеното предложение е, на равнище обща организация на пазара. Това е достатъчно. Аз си задавам въпроса какво още имаме да дискутираме с господин Фил Хоган. Аз мисля, че ако сме убедени, че трябва да защитаваме производителите и да имаме е, справедливо разпределение по великата доставка на храни, трябва да имаме ясна резолюция на 5 октомври. Ще се срещнем с господин Фил Хоган. Аз мисля по време на Страсбургската сесия и е, трябва да му дадем ултиматум. Извинете, пита ораторът. А, утре всъщност, утре ще се срещнем с него и утре трябва да му кажем ясно а, е, дали ще се създаде а, е, законодателна рамка за сълскостопанските производители. Ако не, просто няма какво да говорим с него. И аз предлагам комисията а, по селско стопанство да спре а, тази симулация на дискусия с Европейската комисия, ако не се постигнат ясни резултати. Благодаря, господин Бове. Сега давам думата на госпожа Магинес, за да а, обобщи дискусията дискусията по този прекрасен доклад. Преди да мина към последния доклад тази сутрин, който ще бъде гласуван. Благодаря ви, благодаря на всички за бележките и идеите, благодаря за тези, които повдигат въпроси и тези, които ме подкрепят. 27 човека се бяха записали и трябва да кажа, че това показва и интереса на нашата комисия. А, искам а, да подходя внимателно, от друга страна да говоря честно пред колегите. Нека да погледнем за какво е този доклад и да видим къде можем да се намесим като комисия по земеделие. Ако се ограничим, и Джим Никълсън го каза, и ако се фокусираме, ще имаме ефикасен резултат. Ако се опитаме да включим всичко в този доклад, мисля, че ще загубим повече, отколкото въобще сме искали а, първоначално. Ще се обърна към колегите от политическите групи да не забравят, че комисията ИМКО изготвя свой доклад и те могат да направят своите изменения. Имате колеги в тази комисия и можете да направите изменения за доклада, който е по-голям от моя и крайния срок е 17 септември, четвъртък. Що се отнася до частните етикети? Това е огромен проблем, който първоначално повдигна господин Декастро. Трябва много да внимаваме и да видим къде можем да направим поправки, за да го кажем, тъй като е изключително важно това. Ако можем пряко да го свържем с фермерите, Пауло, ще бъде отлично, ще остане в този доклад, така че ми се иска с теб да помислим как да го направим. Има много идеи, аз съм си записала абсолютно всичко, което казвате, колеги, и е, по последната точка, на която засегна господин Бове. Аз не съм тук да защитавам господин Холган, той сам може да се защитава. Той е първият комисар, с който работя, който повдигна този въпрос изобщо и го постави е, за дебат. И смятам, че това е изключително важно. Смятам, че ако прочетем а, е, бележките на господин а, е, Юнкер от миналата седмица, ще видите, че тази тема е засегната. Имаме най-обща представа и знаем, че комисията най-общо се интересува от тази тема, което е добре. Намираме се тук, защото мнозина от нас са искали да се действа. Има подобрение в някои от случаите в веригата на доставки, но в случая а, говорим за това, че имаме нужда от законодателство. А, искаме да имаме доклад от комисията до края на годината за това дали са необходими допълнителни действия, за да се работи на европейско ниво по тази тема. Но доколкото разбирам, няма да има такъв доклад края на годината, така че може би края на 16-та ще стане това. Очаквам вашите изменения и се надявам да работя в сътрудничество с всички докладчици Сянка. Merci, merci, Madame pour ces précisions et благодаря за това уточнение. Наистина качеството на вашата работа по този доклад е, наистина отговаря и на многото изказвания тук е, и е, искам да посоча, че се ползвате с нашата пълна подкрепа. Сега ви предлагам да преминем към последния доклад тази сутрин. По него ще има гласуване. Както посочих, ще ви дам още няколко секунди да се концентрирате, след това преминаваме към гласуване на доклада на господин Шекерски, който е на тема определене на максимално равнище на ерукова киселина. Както знаете, вчера след обед беше казано, че не можем да процедираме е, е, по начина, който беше е, предвиден. Той е в Люксембург. Сега господин Шекерски всъщност е изготвил доклад е, определене на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия. От друга страна, регламента от 2006 година, е, той се отнася до е, преструктуриране на захарната индустрия и това отразява кампанията от 2009-2010 година. И е, сега е, беше постигнато споразумение на първо четене с комисията, обаче има изменения по този доклад, които са внесени. Става дума за правното основание на предложението. Комисията всъщност по-скоро става дума за правното основание, което беше подкрепено и е, мисля, че вече можем да гласуваме без проблеми. Аз започвам с изменението, предложено от господин Сикерски, за е, допълнителното правно основание. Кой е за изменението, предложено от господин Шикерски? Кой е против? Въздържали се? Благодаря и мога да кажа, че това изменение е прието. Обаче аз все пак предлагам да гласуваме за законодателното предложение начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет и шест за, двама въздържали се. Докладът е прият и благодаря. Сега ще гласуваме за законодателната резолюция. Пак е електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приета е резолюцията с 37 гласа за и двама въздържали се. Благодаря, закривам гласуването и е, закривам и нашето сутрешно заседание. В 15 часа ще се видим отново. Добър апетит на всички! Yes. Toujours 29.